Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Dame и господа, колеги, много моля да вземете местата си. И така, давам начало на изслушването кандидата за върховен представител и заместник председател на Европейската комисия, госпожа Могерини. Добре дошла! Благодаря, че сте тук с нас. Предстои ни интересна дискусия. Виждали сме се с вас когато бяхте министър в Италия. И така, в правилника за дейността на парламента е записано, че кандидатите за комисар се оценяват на базата на общата си компетентност, европейския си ангажимент, както и личната си независимост. Също така трябва да се оцени познанието на ресора, ресора за който ще отговаря, както и уменията за изразяване и общуване. Изпратен е подготвителен въпросник, който участие е подготвен от АФЕТ. Искам да ви припомня как ще работим днес. Така, както работихме с кандидата за комисар, господин Хан. Кандидатът първо ще направи свое експозе, не по-дълго от 15 минути. Накрая на заседанието пък ще има време за заключителни думи. След експозето имаме време за 45 въпроса от депутатите. Първия кръг от въпроси е, ще дойдат от представителите на политически групи. След това имаме е, въпроси от е, други парламентарни комисии. Имаме едноминутен въпрос, минута и половина отговор, половин минута за допълнителен въпрос, една минута за допълнителен отговор. Имаме списък с оратори. Въпрос една минута, две минути отговор. Също така може да бъде формата. Времето за изказване е било разпределено между политическите групи. Много моля да спазвате времето, което ви е отделено. Иначе ще имате проблеми. Мисля, че на изслушването на комисаря, е, кандидата комисар Хан работихме добре. Аз имам проблем с гласа днес. Няма да мога да ви прекъсвам с реплика, просто ще ви изключвам микрофона. Така че не го забравяйте това. Поради това, че ме боли гърло, Раз, трябва да разберете, че просто ще прекъсна микрофона. Не ми казвайте, това е последното ми изречение. Не. Няма да има такова. Нека да работим така както трябва. След а, изслушването. Извинете, след въпросите, госпожа Могирени ще има от 5 до 10 минути за заключителни думи и така изслушването ще дойде до своя край. Госпожо Могерини, очакваме да чуем какво очаквате вие от своя мандат. Наблюдаваме какво се случва в СВД последните пет години – Имахме един троен подход, е, който се изпробва тези години, като идеята беше да се види как могат да се комбинират различните функции. Върховният представител е, също така е заместник-председател на Европейската комисия, е, което означава лидерски функции за многи, за много комисари, що се отнася до комисарите, които работят също по външната политика, техните заместници. И този потенциал може да бъде използван. Европейската служба за външна дейност вече се оформи и тя трябва да работи заедно с Европейската комисия и делегациите в трети страни. Целта е да имаме резултат, който да може да захранва работата на външните министри и на техните заседания. Има сфери, в които има единодушие, в други няма. И затова има нужда от лидерски качества у нашите комисари, за да може да има единен глас нашият Европейски съюз и гражданите да се радват на свобода и мир и в съюза, и в съседните нам страни. Живеем в много интересни времена – и не бива да забравяме, че имаме цяла поредица от въпроси, по които предстои прилагане на решения на Европейския парламент, който има своите прерогативи в сферата на външната политика. Разбира се, прерогативите в тази сфера са най-вече на Европейската комисия. Но парламента се говори за демокрация, говори се за надзор, а, говори се за съгласуване на мнения, изслушване на мнения. И Европейския парламент трябва да подпише съответни международни споразумения, както и да одобри бюджета, поради което има възможност за взаимодействие помежду ни Обеден съм, че ще работим отлично заедно. Също така, трябва да кажа, че придаваме значимост на подхода три пъти по една трета към работата на СВД. Не бихме искали съветът да е този, който да дърпа конците, а ние да сме само обикновени изпълнители на работата на правителствата. Имаме споразумение на най-високо ниво, имаме и върховен представител, ръководител на външната политика, който може да извлече голяма полза от опита в Европейския парламент и така можем да работим отлично заедно и сме готови да го направим в дух на конструктивност. Госпожо Могирин, имате думата. Благодаря. Благодаря ви. Ще говоря на английски. Както казах, на френски също бих могла, но ще бъде много по-бавно. Аз разполагам само с 15 минути за да представя а, тази а, твърде широка тематика. Аз а, се надявам на а, добри въпроси от ваша страна, за да можем да изясним всичко, което ви интересува. Както казахте, господин председателю, живеем в трудни времена, много трудни времена. 3600 жертви в Украина, почти толкова починали от ебола. Ако погледнем на юг, на изток, на югоисток, ако погледнем към Лампетуза и случилото се буквално преди броени дни, трябва да се замислим за бъдещето. И въпросът, на който трябва да отговорим, е всъщност въпроса, който ни задават гражданите. В тези трудни времена – какво прави Европейския съюз? Къде сме? Как можем да гарантираме, че ще изпълним ролята си? Разполагаме с необходимия инструментариум след приемането на договор от Лисабон. Имаме и СВД. В следващите пет години трябва да оформим общата ни политика, общата ни визия, обща ни стратегия. И това ще бъде първата ми задача през едните пет години. Да оформим истински обща политика. Аз знам, че това звучи наивно за някой от вас. Някои казват, че държавите членки винаги ще имат своя собствена външна политика и политика на сигурност. Други а, казват, а, че а, тази европейска политика ще бъде просто 29-та подред. Но трябва да е съвсем ясно, че в трудния свят, в който живеем, в трудните времена, в които живеем, не бива да се отказваме от нашите отговорности, от нашия дълг. Трябва да мислим мащабно, да вървим напред, с визия да преодоляваме кризите, да ги предотвратяваме, да работим за урегулиране на конфликти и то в глобален мащаб. Това е в наш собствен интерес. Това трябва да е ясно. Няма нито една вътрешна приоритетна задача на Европейския съюз, която да няма и външно измерение. И нито една от държавите членки сама по себе си не може да се справи сама. Искам да ви припомня какво каза председателя Юнкер пред парламента. Използвайте потенциала в областта на външните отношения. Какво може да се направи за постигане на целта? Има три елемента. Първо, съпричастност и чувство на притежание на политиката. Твърде късно е, когато вече е съгласуван един текст. Твърде късно е да се реагира, когато кризата е настъпила. Ние се нуждаем от е, едно общо виждане още от самото начало. Затова ще започна своя мандат първо с е, обиколка на 28-те столици, започвайки с следващото председателство Латвия. И ще се срещна не само с правителството, не само с министрите на външните работи, но и с парламентите, неправителствени организации, е, мозъчни тръстове, представители на академичните страни, е, за да се види как се формира общност за общо виждане и обща политика – така ще започнем и е хубаво, че разполагаме с цели 5 години. Второ, трябва да работим съвместно. Много ще се радвам, ако след 5 години вече не говорим за ние и тях. Ние в а, а, държавите членки и те институциите на Европейския съюз, да се говори за нас, независимо дали говорим за парламента, за Европейската комисия, за останалите институции. Аз зная, че много зависи от начина по който е, ще можем да дадем максимален политически принос е, към структурирането на общата ни дейност. Но не мога да искам от структурите да взаимодействат, ако аз самата не го правя. Ето защо реших и обявявам, че още от е, първия ден на своето назначение е, ще се пренеса в е, сградата Берлемон. Това не значи, че аз се отказвам от част от задачите си. Е, в СВД. Просто искам да подчертая, че ще държа на взаимодействието между всички институции. Това означава, че ще присъствам и на заседанията на колегиума на Европейската комисия. Трябва да намерим начин да поделяме задачите си. Трето, трябва да съгласуваме всички действия, всяка политика, която има и външно измерение – с комисарите, които е, в ресора си имат външни отношения, но и всички останали. Няма портфейл, няма тема, която поне потенциално да няма отношение към е, външнополитическите аспекти. Миграцията, измененията на климата, енергетиката, търговията и всички останали. Споразумяхме се с, с председателя Юнкер, че ще координирам и председателствам една група, която ще провежда ежемесечни заседания в различен формат, зависи от е, дневния ред. През първата седмица от встъпването ни в длъжност, т.е. в началото на ноември, ще се проведе първото заседание. Трябва да се координира повече и по-ефикасно вътрешната и външната политика. Ако погледнем основните предизвикателства за сигурността, съвсем ясно е, че ни трябва това съгласуване. Помислете за тероризма, помислете за миграционните потоци, помислете за сигурността и отбраната. Трябва да работим в различни формати, в зависимост от съдържанието. Тъй като споменах сигурността и отбраната, искам да добавя, че разчитам на а, колегите с а, разбирането им че това е един от четирите приоритета, е, както многократно сме показвали и в е, парламентарната асамблея на е, НАТО и другаде по член 21. Да се работи за мира, да се предотвратяват конфликти, да се укрепва мира. Това ще бъде пътеводната ми звезда. И тъй като говорим за сигурност и отбрана, това е, е една от задачите ми. Европейската агенция по отбраната е в моя е, ресор. Председателстването на, фор... на официалните и неофициалните съвети на министрите по отбраната ще имам и е, граждански и военни мисии. Зная, че мога да разчитам на Европейския парламент и по-конкретно на вашата парламентарна комисия, на опита, на визията за постигане на целите. И това е предизвикателство. Не е лесно. Аз знам, че е така, но според мен можем а, да изградим особено добри отношения с вашата парламентарна комисия. За мен това не е просто дълг. Не ми е просто вменено в задълженията, а защото искрено вярвам, че това отговаря на нашите общи интереси. Ако успеем да постигнем всичко това, мисля, че ще успеем и да изпълним своите отговорности, както вече казаха. Това лично за мен означава преди всичко всеки от нас да се заеме с своята задача, а това никак не е лесно. Не само политиката на е, съседство в непосредствените ни съседи, но и по-нашироко. Започвам с Балканите и Турция. Мисля, че разширяването е най-добрата, ако не и единствената гаранция за разпространението на демокрацията, мира и економическото развитие. По отношение на изтока, трябва да обърнем по-голямо внимание в различни форми, започвайки с пълна подкрепа за Украина в областта на сигурността, политическия процес, институционалните реформи, економическите предизвикателства и енергийните предизвикателства. Трябва да подкрепим Молдова и Грузия, особено през едните няколко месеца. Трябва да работим с Армения, Азербайджан и Беларус по предстоящия ни път. Трябва да обърнем внимание и на нашия източен съсед Русия. В непосредствено бъдеще за пълно е, изпълнение на Минското е, споразумение, да подкрепим усилията на Порошенко за постигане на мир в източната част на Украина. Бях с вас преди около месец и говорихме по тази тема. И тогава казах, че е, е е стратегическа за нас страна, дори в момента да не ни е партньор, да е такова положението. Трябва да мислим стратегически. Когато говоря за повишено внимание към изтока, не забравям повишеното внимание, което е необходимо и на юг. Близкият изток трябва да се превърне в ефективен субект и да се предприемат общи действия за спиране на ИДИЛ. ИДИЛ е голяма заплаха за всички нас. Не като страна, не като изразител на исляма. Голяма роля може да изиграе Европейския съюз заедно с ООН е, и съседните страни. Но трябва да обърнем внимание на положителните примери за да не се превърнат в обратното. На първо място се сещам за Тунис, но също и за Марокко. Трябва много, много да работим на юг. И южните съседи на нашите южни съседи. Иначе казано Африка. Те да бъдат не само получатели на помощи, но и партньори. И като италианка трябва да кажа, че е необходимо да обърнем внимание на далечния север, на Арктика, за сега там всичко е тихо, но не можем да го приемаме за даденост. Може да не продължи безкрайно така. За мен не е противоречие да казвам, че трябва да е повишено вниманието ни и към изтока, и към юга. Трябва да направим всичко възможно и то едновременно и то заедно. Голяма е тази задача, предизвикателството е все по-голямо, но в трудния свят, в трудните времена, в които живеем, залагаме на ключовите партньори, които са за нас не само приятели, но и хора, с които работим заедно с голямо доверие. Трансатлантическото партньорство днес повече от всякога е стратегическо. От гледна точка на сигурността съм готова да работя с новия генерален секретар на НАТО Ян Столтенберг, с когото сме и лични а, приятели. С а, Сесилия а, съм убедена, че а, сте обсъждали а, трансатлантическото партньорство в областта на търговията. Трябва да кажа, че търговията е не само економически инструмент, тя е и стратегически инструмент. Трябва да работим и по глобалните предизвикателства. Ключов партньор за нас е и Латинска Америка – не само а, двете страни, които са ни стратегически а, партньори по-отделно, но Латинска Америка и Карибския басейн като цяло. През а, юни имахме възможност на среща на върха Европейския съюз, а, Латинска Америка, а, Карибския регион да подновим а, а, своето сътрудничество и да видим новите възможности. Очевидно, регионализма е важен а, за Латинска Америка и това трябва да имаме предвид. В Азия също имаме а, своите а, партньори. Отделни страни, а, Китай, а, Република а, Корея, Япония и други, но а, трябва да работим и с региона като цяло. Дори с страни, които в момента за нас не са ключови партньори, но с малко инвестиции може да се постигне много. Освен това смятам, че трябва да работим съвместно и с други организации, регионални и международни. Започвам с ООН, разбира се, споменах вече НАТО, но и регионалните. ОССЕ, Съвета на Европа, Лигата на арабските страни, Африканския съюз. Имаме обща програма Имаме и обща дейност. Измененията на климата е, придобиват все по-голяма актуалност за нас. Правата на човека. Ние като европейци имаме особена отговорност, е, за да имаме последователност в програмата за действия, включително и вътрешни. Тук има три основни насоки. Свобода на медиите, жените и свободата на вероисповеданията. Накрая, но не по значение, програмата за развитие на ООН след 2015 година. Мисля, че можем да изиграем много голяма роля за формиране на една програма, не само с класическото разбиране за е, развитието, но и по е, климата, е, устойчивостта във връзка с нашите външни действия. Благодаря ви, очаквам вашите въпроси. das Wort. Danke, herzlichen Dank für die Darlegung. Много ви благодаря. Кристиан Дан за НП. Много ви благодаря, господин председател, госпожо кандидат комисар. Европейския парламент доста е работил по създаването на СВД е Понякога нашите съвети се вземат под внимание, понякога не. Мисля, че резултатите и нашите чувства са смесени. Вие какво мислите за консолидирането на тази служба? Заедно с парламента ще имате ли предвид ангажимента, поето от Лейди Аштън преди 5 години? Тя беше запозната с чувствителните теми за парламента. Освен това, по новата европейска стратегия за сигурност, какво мислите в допълнение на отговора, който сте ни дали писменно? Благодаря. Накратко Разбира се, че аз ще се заема с преглед на структурата на службата. Вече има взети решения. За някои други ще ми трябва малко време, за да проуча нещата отвътре, да видя какво работи и какво не. Така или иначе, аз разполагам с богата документация, но ми се струва, че е хубаво на практика да видя какви инструменти се използват, кое трябва да се промени изцяло в структурата, кое е направено добре, но така или иначе всичко това ще проверя лично. Необходимо е, според мен, да има по-добър баланс между различните националности, типове на работа, нивата на представителност. Националните диплом, дипломати и съответно служителите искам и по-добър възрастов баланс. Необходимо е също така да се опрости веригата на вземане на решения – и да се поработи по структурата на специалните представители. На това ще се върна по-късно. А за сигурността, така или иначе, ще кажа, че би било добре да използваме заседанието на съвета през юни до година и на него да излезем с предложение за започване на мащабен обществен дебат. Не само институционен дебат, но изобщо обществен дебат за стратегията за сигурност. Тъй като ние трябва да разсъждаваме върху съвременните заплахи – Nein, anderthalb Minuten. Anderthalb Minuten ist es nur bei der ersten Antwort in der ersten Runde und dann. Минута и половина. Това беше първоначалния отговор на въпроса. Господин Преда, последваш въпрос. Да, госпожо кандидат комисар, интересуваме дали новата стратегия ще включва и преоценка на нашите стратегически партньорства, например Русия. Мисля, че вие правилно определихте нашите отношения с Русия, но ме интересуват и другите партньорства, като съдържание, като структура. Кога ще започнете работа? Е, L'effort, n'est pas de trouver la bonne expression, l'effort... Не е трудно да се намери точната дума, трудно е да се намерят добрите партньори и добрата стратегия. По графика ще кажа, че не би било почтенно сега да се ангажирам с срокове. Мога само да кажа, че със сигурност стратегията ще бъде преразгледана. И мисля, че заедно с комисията и парламента ще работим. Точно по темата за стратегическите партньорства. Добър вечер, госпожо Могерини. Някой казва, че държавите членки не искат силна външна политика на Съюза. От въпросите, които зададахме и отговорите, които вие дадахте, виждам, че искате да играете изключително важна роля в международната политика. Като външен министр на Италия сте били член на съвета, искам да попитам как ще изиграете лидерската позиция сред външните министри на Съюза, за да ги обедините. Приветствам работата на върховния представител баронесата, но а, какво смятате да направите различно от баронеса Аштън? След това учените казват, че ако видиш мечка, трябва или да се приближиш до други хора, да издадете всички буен рев, за да оплашите, или пък бавно и тихо да се отдръпнеш назад. Ако се изправите пред мечката Русия, коя тактика ще използвате? I like this committee. <laughs> Много ми харесва вашата комисия. Затова обещах да идвам често. Мисля, че това ще бъде най-приятната част от задълженията ми. И така, започвам с втория въпрос. Ще присъствам по-често. Искам да имам специално партньорство с Европейския парламент. Като депутат аз обичам парламентарната работа. Тя за мен е удоволствие. Затова Искам и да присъствам пред различни формати тук, пред неофициални е, срещи, официални комисии. Мисля, че можем да работим отлично заедно. Това е в отговор на втория ви въпрос. След това, като министър, за мен бе доста неприятно на съветите на министрите да обсъждам технически детайли от рода на това, коя да, дума пред коя да се запише. А, знам, че са важни заключенията на съвета, но мисля, че министрите трябва да работят на друго ниво. Трябва да има стратегическо мислене в този формат. Имаме отлична мрежа, която може да се използва. Чисто политически имаме огромен потенциал и трябва да работим така, че не само да гоним събитията и дневния си ред, а и да работим превентивно, за да предвиждаме и ние да налагаме дневния ред. Що за нас е до мечката, нямам опит с мечки. Може би някой от северните страни, може би ще има повече опит с тях. Но Смятам, че ни е необходима смесица от твърдост и дипломация, защото всичко зависи и от реакцията на тази мечка. Благодаря. Uh, Благодаря за отговорите. Външните министри винаги споменават националните си интереси. Те не могат да не бъдат такива. Ще се опитате ли да ги накарате да мислят стратегически, за да имаме по-добра външна политика на Съюза и ако да, как ще го направите? Uh, Мисля, че трябва да излезем от оптиката на националните интереси. Имаме общи интереси, иначе няма да сме заедно. Европейският съюз за това е създаден. Разбира се, че са важни и общите ни интереси. И ако видим кои са основните моменти, по които трябва да работим заедно, защото така можем да постигнем нещата, които са от общ интерес, то тогава работата би била по-лесна. Не казвам лесна, казвам по-лесна. Има сфери, в които това може би не е възможно, но има много други сфери, в които може да се постигне много заедно в национален интерес е да работим заедно в защита на европейски интерес. Uh, Госпожо кандидат за върховен представител, вие е, споменахте, е, че е, твърдата позиция на Путин може да се приема като основна заплата. А какво обаче може да се направи е, за страни като е, Катар и Саудитска Аравия да не е, финансират терористични групи и Турция да попречи на джихадистите да прекусят нейна територия? И освен това, като имаме предвид действията на ИДИЛ, има разединение сред държавите членки, също както по отношение на Русия и като а, знаем а, вече наложените санкции, какво бихте предложили а, като допълнителни санкции? Забрана на достъпа на Русия до SWIFT а, или а, снабдяване на Украина с необходимите средства, за да се защити? Благодаря. Благодаря ви за въпросите. Първо, имаме широко партньорство за да се противодейства на ИДИЛ. И този факт трябва да се приветства. Не бива да се забравя, че аз бях един от външните министри, подписали на 15 август писмото до Катрин Аштън, 15 август. Този ден е голям празник в Италия, но и в другите страни, в които също се възприе необходимостта от това писмо. И по време на общо събрание на ООН и а, неговата сесия беше поставен въпроса, като имаме различни аспекти, не само военните, но и въпроса за финансирането на движението, религиозното а, послание, хуманитарния аспект, всички тези аспекти трябва да бъдат включени в една обща стратегия. И основните страни, които участват в ударите, са предимно арабски. И е, имахме толкова мощно послание на е, жената от е, именно региона на арабските страни, е, при а, първите удари. Това беше изключително въздействено. Мисля, а, че имаме обща заплаха, евентуално и общ интерес с арабските страни. Се надявам, че ще работим. Знае, че нямам време да говоря подробно за Турция, но през последните седмици виждаме нещо невероятно. Броят бежанци в Турция е огромен. През последните седмици доста се увеличава и броя на беженците кюрди. В крайна сметка, ролята, която можем да изиграем, е да се опитаме да улесним диалога между регионалните сили. Нямам време за Русия, очевидно. Herzlichen Dank. Supplementary, but only 20 seconds. Благодаря и след това само 20 секунди за отговор. Благодаря. Нашата група има а, дълбоки резерви още от самото начало за създаването на СВД. Така или иначе беше а, създадена а, службата и трябва да отдадем за служеното на а, баронеса Аштън а, в. А, Прищина се водят а, разговори за а, Косово, а, също и Иран и превръщането му в ядрена сила. Все това са въпроси, които е, бяха по време на мандата на е, госпожа Аштан. Как ще работите за допълване, а не за дублиране на националните дейности? Благодаря. 20 секунди. За това надявам се, че ще отговоря поне частично на предишния ви въпрос. Ако Русия се опита да ползва коридора, трябва да бъдем единни. Зная, че различните държави членки са различно чувствителни към темата, виждат различно изхода от кризата. Но заедно с държавите членки и с останалите е, страни в света трябва да знаем, че това ще бъде най-важният принос, е, който можем да дадем, да останем единни и да не допуснем това. Вместо да мислим как ще реагираме, по-добре е да мислим как да го предотвратим. Uh, Благодаря ви. Госпожо кандидат върховен представител, в отговорите си на въпросника вие подчертавате необходимостта да сме единни в своите цели и дейности, за да може спрямо външните конфликти да има последователна политика. Така и Европейския съюз ще бъде наистина водещ на световната сцена. Всичко това е чудесно, но както виждате, Европейския съюз се справя трудно. Трудно е да откликнеш на няколко кризи едновременно. Така че въпросът ми е как вие възнамерявате да подобрите и координирате по-добре способностите за анализ и действие, как ще работите по-добре и с съвета и председателя на съвета, за да може не само да се откликва на кризите и те да се предотвратяват. Благодаря. Както казах и в началото, мисля, че разполагаме с необходимите инструменти, имаме политическата защита, но ни трябва политическата воля. Понякога твърде дълго обсъждаме всичко помежду си, тези процедури на вземане на решения ни забавят, може би някои от тях не могат да се променят, но ми се струва, че доста от тях могат да се опростят. Затова има и хубава английска дума streamlined. Струва ми се, че също така понякога имаме твърде много инструменти. Затова и е добре да ги използваме рационално, когато има криза, да избираме необходимия инструмент. А също така е необходимо тези инструменти да се допълват. Хуманитарната помощ, помощта за развитие, например, както и други области, които не са пряко свързани с кризите, но могат да ги предотвратят. Всичко това, например подкрепата за демокрация или търговия, може да бъде координирано на ниво комисари. Така ще бъдем сигурни, че всички наши политики се вписват в единната цел. Всичко това сигурно ви звучи доста абстрактно, но ми се струва, че понякога не ни достига визия, като че ли се блъскаме в стената. Хубаво е първо да имаме ясна идея какво точно искаме да направим и след това да изберем необходимите инструменти и да ги съчетаем помежду им. <clears throat> Ja, guten Abend, äh, Frau Magherini. Ich werde in Deutsch. Добър вечер, госпожо Могерини. Ще говоря с вас на немски. Говорихте за това, че искате да бъдете тук и сте била тук, за да говорите с нас. Говорите за Русия като стратегически партньор. Мнозина от нас са съгласни с вас. Що се отнася до мен и моята група, ние имаме обаче някои въпроси, свързани с приложението на тази идея. Русия е важен играч в различни сфери – като например ядреното разоръжаване и прилагането на споразуменията за разоръжаване. Как ще интегрирате Русия в този процес? Как виждате да се случат нещата и как смятате да включите Русия в реформата на съвета за сигурност на ООН? За да се изгради една демократична международна структура, която да работи по-добре. каква е вашата стратегия, за да оталожим емоциите между нас, НАТО и Русия и да има една по-ясна архитектура на отношенията помежду ни. Благодаря. Контрола на въоръженията, неразпространението на ядрени оръжия, за мен лично е изключително важен въпрос. Като депутат съм работила много в тази сфера аз съм една от първите подписала съответно законодателство в международен план, така че познавам темата. Смятам да работя много по разоръжаването и контрола на въоръженията. Всички тези въпроси политически са тясно свързани. В Нью Йорк едната пролет е, има една конференция, в която смятам да участвам. Тя се занимава с тази тематика. Трябва да работим по това, защото тук въпросът не е идеологически, а политически. Става дума за сигурност. Ако се работи активно по неразпространение, по разоръжаване, то тогава светът ще стане по сигурно място. Европа не е подписала международното споразумение, което моята страна и други са подписали. Затова в ядрената сфера нещата стават малко по-сложни. Трябва да участва Русия в тези разговори. На заседание на Общото събрание на ОНЕ миналата седмица или преди няколко седмици е, президентът Обама говори по този въпрос. Смятам, че точно тук трябва да се опитаме да включим Русия в диалог, за да сме сигурни и в своята а, собствена безопасност. що се отнася до съвета за сигурност на ОНЕ, държавите членки нямат единна позиция. би било добре след 5 години да имаме обща позиция. Много трудно изглежда да я постигнем, но се надявам да я има. Гражданите питат дали няма да може да се придвижим напред по този въпрос. Ораторката е прекъсната от председателя. Няма да имам допълнителен въпрос, защото нямам време. Госпожо Могерини, знаете, че има въоръжени конфликти в близост до нас. Е, хиляди страдат в Либия, Сирия, стотици бягат опитват се да стигнат до Европа и загиват по пътя. По-строгия контрол а, на границите е един от начините да се противодейства. Не смятате ли, че това ограничава правото на хората да напуснат родината си и да търсят обежище? Знаем а, каква е международната реакция на на въоръжените е, конфликти. Все по-често е, се възприема използването е, на военна интервенция, на използване на безпилотни летателни апарати. Какво можете да кажете за използването на безпилотни летателни апарати, които могат да убиват хора? Благодаря. Първо за мигрантите и търсещите обежище. Казах още в самото начало, че на 3 октомври бях в Лампедуза, една година след трагедията там. Съвсем ясно е, че ние имаме хуманитарен дълг, човешки дълг, морален дълг. Той стои над институционалния. Ние трябва да е, пазим човешкия живот. Това е Европа, това са нашите ценности. И разбира се, има по-ефикасния начин да работим, отколкото вместо да чакаме е, да пресекат морето и после е, да видим какво можем да направим. Една дългосрочна стратегия за стабилизиране, за предотвратяване на конфликтите, на диктатурите, ще можем да работим с е, страните на происход. Можем да работим с страните, през които транзитно минават миграционните потоци. Мисля, че с системата на ООН, с ВКБОН можем да работим ефикасно и трябва да изкореним проблема. Вие споменахте Либия. Съвсем очевидно е, че ако се работи с такъв а, коридор, то е възможно благодарение на нестабилното правителство там. Що се отнася до безпилотните апарати, Запозната съм с резолюцията на Европейския парламент и според мен, както всички останали инструменти или средства, или апарати, най-важното е как се използват. Средствата не са добри и лоши. Политиката, за която те се използват, е различна. Допълнителен въпрос имате ли? Да. В много случаи на война и криза се извършват военни престъпления срещу човечеството. Това става буквално на прага ни. Очевидно трябва да се намерят решения, така че да понесат отговорността си виновниците. Как е възможно извършителите да бъдат привлечени пред, а, под отговорност пред съда? Аз тук бих направила историческата аналогия с досегашната дейност на Европейския съюз прямо Международния наказателен съд. Мисля, че ние работим ефикасно и това е пътя, по който трябва да вървим. Кастало? Бил Касталдо от СПД. Госпожо Върховен представител, на 23 марта дадахте едно интервю на вашия блог, бе качено малко след за вземането на Крим. Там говорихте за това, че Европейския съюз до известна степен е виновен, защото няма обща политика. Дори по и на казвате вие, не успяхме да постигнем съгласие, за да разрешим кризата. Макар, че искахме споразумение за асоцииране. Ако бяхме направили преди няколко месеца, ако то съответстваше на пакта, митническия пакт Украина-Русия, някои неща ще да бъдат различни. Аз лично съм съгласна с вашите позиции, но забелязвам и то никак не ми е приятно да го виждам, че последните месеци втвърдихте позицията и наскоро съвсем ясно казахте, че Русия вече не е стратегически партньор за Европейския съюз. Съгласни ли са европейските земеделци, като си има предвид колко пари ще загубят? Министър Гуиди а, каза, че над 100 милиона евро ще бъдат загубени. Днес дори казахте, че се надявате и аз се надявам Русия пак да бъде наш партньор. Какви са необходимите условия, за да може това да се случи според вас? Благодаря. Грация. март. Е, Благодаря. Март месец беше това а, интервю, казвате вие. Ами случиха се много неща от тогава до днес и не само положително. Русия имаше много възможности да тръгне по пътя на дипломатическото и политическо решение. Имаше различни видове срещи, в различни формати с Русия. Аз лично се надявам, че последните разговори с подписването на споразумението в Минск е, е стъпка в правилната посока и то трябва да бъде напълно приложено и зачетено във всички свои части. Първо, пълно изтегляне на военните части от Русия, които се намират на украинска територия, след това контрол на границите. Що се отнася до споразумението за асоцииране, е, казах нещо банално, нали, извинявам се, но ще повторя това, което казвам. Диалогът днес служи за това напрежението да бъде облегчено и споразумението да бъде полезно най-вече за Украина, разбира се, и за Европа. И Евентуално този диалог трябваше да почне преди това. Сега, разбира се, правим това, което е полезно. Мнозина са съгласни с мен в тази ми оценка и смятам, че няма нещо, което да съм казала, което да е открило невиждани хоризонти за някой. Не, напротив, то е банално. Защото в крайна сметка говорихме по много други въпроси, не станаха нещата, но е важно да говорим. И сега е много важен диалога. Продължава да бъде. Yes, thanks. Volevo е, chiederle... Исках да попитам също така дали териториалната цялост на Украина е, е нещо задължително, за да се поднови диалога с Русия и да се махнат санкциите. Смятате ли, че това е практически приложимо, защото Русия едва ли ще се откаже своя контрол върху Крим? И пак онова интервю от 23 март. Как смятате да действате така, защото в бъдеще държавите членки да не се оказват прекалено късно на вратата на някоя криза? Смятам, че трябва да се спазва международното право. Това е отправната точка за Европейския съюз. Европейския съюз не може да тръгва от друга отправна точка. Също така е вярно, че всичко това, което трябва да направим по темата Украина в а, този момент, така както и преди, така както и ще бъде в бъдеще, трябва да бъде решено най-вече от самите украинци те трябва да бъдат въвлечени в този проект. И президента Порошенко, който бе избран преди няколко месеца с добър резултат, с участие на гражданите на изборите, това той да се чувства част от проекта е фундаментално. Имаше ли нещо друго, което ме попитахте, защото може би забравих? Gentile комисарио Дезиньо. Уважаема госпожо кандидат за комисар, във вашите писмени отговори казвате, е, че поемате задължението да се гарантира последователност е, е, на външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз. До тук добре, но тук има два аспекта. Първо, каква е отговорността на Европейския съюз за борбата с тероризма? Всички сме съгласни, че това е най-голямата заплаха и има опасност за проникване в европейските страни на лица, които са свързани с тези организации. Проблемът е за всички страни и не съществува официална статистика на Европейския съюз. Нямаме официални данни. Наистина има данни, които се обменят по линия на споразумението за обмен на данни на пътници във въздушния транспорт, но друго няма и спомням си положението а, на а, летището Филмичино в Рим а, с а, корабите, а, които стигнаха до италианския а, бряг, а, като а, не бяха спрени. Не беше а, приложен необходимия контрол. Това не е италиански, това е европейски проблем. Да, също а, смятам, че а, като а, имам а, имаме значението на е, Европейския парламент, той ще гласува в крайна сметка и мисля, че трябва да правим разграничение между е, дейността на министрите на вътрешните работи и министра на външните работи. За противодействието на тероризма трябва да кажа, че е необходимо преди всичко превенция много важно е да не е, достигнат до територията на европейските е, страни. И това е един глобален е, проблем. И тук не говорим за едни строго фиксирани категории. Според мен ще бъде полезно да се формират едни гъвкави механизми с участието на министра на вътрешните работи, на външните работи, на правосъдието, за да можем да бъдем гъвкави и да вървим напред. Благодаря съвсем накратко. Now, Mr. Mrs. Fortiga. Госпожа Фотига. Благодаря ви, господин председател. Госпожо кандидат за върховен представител – Знаем, че съгласно Европейската стратегия за сигурност е, и търсим сигурност в съседните на нас страни. Но така или иначе някои от нас имат проблематични ситуации по границите, следователно на заплахите трябва да се откликва на време и ефикасно. Вие какви европейски политики предвиждате в рамките на общата политика на сигурност и отбрана? Също така, от гледна точка на способностите и институциите, какво възнамерявате да разработите? Благодаря. Разполагаме с много инструменти. Имаме и голям потенциал след приемането на Лисабонския договор ни се дадоха още възможности, които не сме използвали достатъчно пълноценно. Наистина има кризисни ситуации и по границите. Тук трябва да се работи с различните заинтересовани групи, но така или иначе е ясно, че развитието на нашата политика на сигурност и отбрана ще бъде водещ приоритет. Не казвам приоритет номер едно, тъй като е трудно да се определи кой е най-важният, но със сигурност сред водещите приоритети. Разбира се, че трябва да търсим и сътрудничество при отбраната като разчитаме и на Европейската агенция по отбрана. През ноември предстои заседание на министрите на отбраната в рамките на заседанието на външните министри. Този въпрос трябва да бъде повдигнат, тъй като тук опираме не само до бюджета, а до стратегическите причини за много по-тясното ни обединение. Благодаря. Yes. Uh, how you ad... Последващ въпрос. Каква според вас трябва да бъде ролята на НАТО и съответно на САЩ в увеличаването на общата ни сигурност? Имаше колеги, които присъстваха на парламентарната асамблея на НАТО, знаят какво мисля според мен сътрудничеството с НАТО е стратегическо. Така или иначе аз неофициално вече разговарях с главния секретар на НАТО и още през първата седмица на новия ми мандат, след като ме одобрите, ще обсъдим този въпрос. Знам, че имаме различни способности, бюджети, формати на работа различни подходи понякога, но е много важно, според мен, да работим заедно. Аз говори вече за последователността помежду ни. Необходими са ни същите последователни отношения и с партньорите. Uh, um, Благодаря, господин председател. Ето мен. Ще говоря за спойката между политиката за развитие и е, външната политика. Как ще стане това на практика? Как ще работите с комисарите за помощта за развитие и хуманитарната помощ? Как ще приоритизирате нуждите на едни, а в същото време да гарантирате правата на човека? Споменахте различни формати как според вас трябва да стане това? Uh, Мисля, че след няколко месеца ще мога да отговоря на този въпрос, а не сега. Имам предвид как ще стане точно. Имам такова намерение. Мисля, че всички други комисари споделят същата, същия ангажимент. Не защото се налага да го направят. Не, защото около нас се случват неща и а, е, пред нас а, е, е, стои и въпроса за незабавно вземане на решение. Политиките ни трябва да сработят. Нека да помислим, например, за ебола. Имаме доста средства, Знаем какво е необходимо. Имаме различни действащи лица, но имаме нужда и от един център, който да координира дейността, да се действа там, където е необходимо, когато е необходимо и по начина, по който те са нужни. Тоест, необходим е центъра, който да свързва а, тази мрежа. Yes, Допълнителен въпрос. Споменахте ебола. В Африка наистина това е голямо безпокойство. Как виждате развитието на отношенията между Съюза и Африка? How do, how do Как виждате отношенията ни с Африка? Споменахте Ебола. Really like, uh, we... На първо място Африка трябва да се разглежда не само като част от списъка с проблемите. Африка крие огромен потенциал за развитие на демокрация, економика, енергетика, околна среда и човешко развитие. Африка е наш партньор. Тя не е просто получател на донорска помощ, която чезне а, все повече и повече сред някои. Затова трябва да работим с Африка, а не да работим в Африка. Берт Ланге. Берт Ланге. Благодаря, господин председател. Госпожо Могерини, в новата си длъжност ще трябва да се координирате с политиката в други области, като например търговията. Имам три въпроса в тази връзка. Как ще гарантирате последователността, спойката на политиката, особено като имаме предвид член 3, 21 от договора и търговската политика? Второ, Готова ли сте да оттеглите търговските преференции, ако се посяга на правата на човека, на работническите права или на изискванията за опазване на околната среда? И освен това, как ще гарантирате, че СВД е, ще работи за изпълнението на споразуменията. Благодаря. Благодаря. Ето, това е една от насоките, по която трябва да работим не само с Сесилия, която е също кандидат комисар, но и с всички останали, особено по най-стратегическите насоки. Не само по търговията, не само по външната политика, но и по много други теми. В колегиума на Европейската комисия трябва в много по-голяма степен да споделяме и да взаимодействаме. Очевидно има правозащитно измерение на всяка политика и за мен е, е съвсем ясно. правата на човека, работническите а, права, а, особено за тези, които работят в и с службите на Европейския съюз, ще трябва да бъдат на преден план. За СВД мога да кажа, че ми трябват 100 дни, няколко седмици, за да се ориентирам как структурите работят по различните досиета – къде се работи добре, къде не е чак толкова, за да се наложи е, преглед и промяна. Ще бъда пределно откровенна с вас. В някои случаи, особено когато говорим за функционирането на СВД, или е, в резултат е, на е, опита си като министр мога сега да отговоря или в резултат на прочетеното, но това не отговаря на реалната картина. Няма допълнителен въпрос. Сега едноминутните въпроси и техните отговори. Първо започвам с НП. Euh. Госпожо кандидат за върховен представител, вие се изказахте по политиката за отбрана. На мен ми се струва, че през последните няколко години, колкото и да е важна тя, като чили отсъства. Същевременно виждаме съкръщенията във всички национални бюджети. Интересуваме каква ще е вашата роля по отношение на инициативите и ръководенето на дебати. Понякога се казва, това го налага идеологията, че Европейския съюз така или иначе трябва да се откаже от всякакви военни амбиции, изходни на други коалиции, че така или иначе ние сме един вид някакво върховно неправителствено сдружение. Каква роля виждате за себе си тук? Благодаря. Разбира се, че Европейския съюз, съгласно договорите, има своята роля. Не знам дали я изпълнява, но би било добре да я изпълни. Това се обсъди и на последния Европейски съвет. Знам, че това ще бъде и конкретната ми задача да се съобразя с взетите решения, включително и от съвета от 2013 година през месец юни до година ще имаме възможност да направим преоценка, да вземем конкретни решения. Мисля, че най-вече трябва да се работи по по-добрата връзка между дейностите по отбрана и останалите дейности на комисията, например, свързани с гражданската защита, гражданско-военните действия, така или иначе. Всичко зависи от политическата воля. Вие го знаете много добре. И тук имам предвид волята на държавите членки. Е, самата аз ще изпълня задълженията си като ръководител. Ще работя в тясна връзка и с министрите на отбраната защото е ясно, че трябва да търсим партньори и тези партньори не са единствено НАТО. Освен това, Лисабонският договор ни дава и възможности, които, както казах, не сме използвали. До година трябва да се види, имаме ли на лице условия, за да ги използваме пълноценно. Грация. Синьора Могерини. Сареш Волски. Благодаря. Госпожо Магерини, е, Могерини, как ще спрете инвазията на Русия в е, Украина, ако е, не спрете продажбата на оръжия? Дипломацията не работи, не искаме конфликт от военен тип, няма прекратяване на огъня. Украинците, които ви слушат, казват, че това, че смятате, че ще се приложи Минското споразумение, е наивно. Как ще ни подготвите за най-черния сценарий? Казахте, че се надявате проблемите да се решат, но вие трябва да работите като стратег и трябва да ни подготвите за най-лошия сценарий. Източната политика се смяташе за хилесова пета, как тя ще се превърне в най-силното ви оръжие. Благодаря военните казват подготви се за най-лошото, всъщност се надява и да се случи най-доброто. Може би поне италианците така казват. Трябва да работим ежедневно с украинските власти, с президента Порошенко, за да може той да положи усилия за диалог и е, дипломатически е, усилия от негова страна. Новия украински парламент след изборите също трябва да положи такива усилия. След няколко седмици са изборите там. Ето това е ролята ни. Да се подготвим за най-черния сценарий. Да, това е възможно. Това трябва да се направи на различни нива. Не смятам, че ще се стигне до военен конфликт. на срещата на върха на НАТО се каза същото. Трябва да се вслушаме и в гласа на украинците. Те са в крайна сметка онези, които трябва да се погрижат за страната си. И ние трябва да им а, позволим да изведат своята страна от кризата. Да, трябва да се подготвим чисто що се отнася до енергетиката, да увеличим санкциите, добре, ако се объркат или влушат нещата. От друга страна, ако нещата потръгнат, ще се откажем от тях. Инструментите ни са гъвкави. Но подкрепата към политическите усилия на политическите лидери в Украина трябва да се засилят. Нещата изглеждат много трудни, но това е единствения изход. Трябва да застанем до тези лидери, да ги подкрепим, имайки предвид напрежението там. Има предизборна кампания, както знаете, зимата, която най-вероятно ще бъде кошмарна, економически погледнато, енергийно погледнато, изборите, които идват, пак казах, война на тяхна територия – ако не застанем до тях, когато те казват, че трябва да се намери политическо решение, кой друг ще го направи? Das Wort hat Maria Gabriel. Госпожо кандидат за върховен представител. Арабската пролет се развихри и Средиземноморието. В нашата политика за съседство трябваше да подходим индивидуално към всяка различна страна. Това е добре, но мисля, че трябва да не пренебрегваме и регионалното измерение, особено при дългосрочната политика, защото е, виждаме, че положителните тенденции в някои държави са застрашени от нестабилността в съседните на тях държави. Е, първо, какво предвиждате вие за региона? На второ място, какви са вашите инициативи за Средиземноморието? Също така за Африка и радикализирането на Африка. Как ще изкорените тези тенденции? Как ще работите с Африка, за да може наистина да се преборим с тази радикализация, нещо, което не е за пренебрегване? Благодаря ви. Мисля, че е много важно наистина да подкрепяме държавите в региона, които са постигнали успех, което не винаги е случая. Например, Тунис, Марокко. Толкова е важно да се използва не само Съюза за Средиземноморието, колкото и да е полезен като инструмент, важно е да се ползват и други формати 5 плюс 5, например, нещо, което проработи много добре при либийската криза, тъй като е, виждаме, че има и съседни държави и членки. Ние делим едно и също море и от тук възникват понякога големи проблеми. Така или иначе, арабският свят, средиземноморието в по-общ смисъл. Виждаме, че това, което е характерно е, че няма универсално решение за всички. Така или иначе има доста различни характеристики и подходи и това трябва да се вземе под внимание. Например, Либия, Марокко, Тунис, на юг от тези страни. Хубаво е Европейския съюз наистина да определи кои са водещите в региона, не само да се търсят отделните страни. Ще спра до тук, но ще имам и други възможности да отговоря. Госпожа Калниете, благодаря, госпожо кандидат комисар. Имам два въпроса. Днес европейците заделят 18% за за отбрана в сравнение с 30% преди 10 години. Но а, военните конфликти се роят и то на прага ни. водят се хибридни войни. А, общата а, политика в областта на отбраната трябва ли да реагира според вас и как страните от източното партньорство могат да се демократизират на основата на върховенството на закона при положение, че Русия иска да ги превърне в своя зона на влияние? Благодаря. Първо за бюджета за отбраната. Отдавна се водят разискванията в държавите членки в най-различни формати. Според мен, трябва да работим, особено ние, Европейския съюз, трябва да работим за постигане на конкретни резултати на какво влиза на входа, т.е. какви постъпления се реализират, не зависи изцяло от нас. Но какво е на изхода, какъв е резултатът, вече зависи от нас. Това е, е стратегията. Събираме и споделяме. И в е, военната област е, този принцип въжи за споделяне на способностите, работейки с министрите на отбраната, ще трябва този подход на събиране и споделяне да се приложи пълноценно. За опитите на Русия да установи своя зона на влияние в някои страни, мисля, че тук се сблъскваме с едно от най-големите предизвикателства за европейската идентичност. Руснаците се опитват да покажат, че за гражданите на тези страни европейският избор не е добър. Затова много важно е на страните в преход да помогнем ако успеем заедно да покажем на гражданите им, че европейският избор е добър за тях, мисля си за Молдова, предстоят избори и то много трудни, мисля си и за Грузия и разбира се за Украина. Ако им покажем, че европейският избор носи конкретни положителни резултати, това ще бъде фактор, който привлича но разбира се, има и общества, които вероятно днес мислят инак. Das Wort hat Lorenzo Cesar. Лоренцо Чеза. Лоренцо Чеза. Госпожо Могирини, искам да кажа, че съм удовлетворен от това, че е, италианското правителство избра вас за наш представител в Европейската комисия. Обеден съм, защото съм ви виждал как работите в Националния парламент, както и в Съвета на Европа, да работим работо рамо с мен. Та, да, убеден съм, че това, че вие сте изключително компетентна, решима, твърда, ще работите отлично и в Европейския съюз. Казвайки всичко това, искам да кажа следното. Както знаете, насилието в Близки изток срещу религиозните мълцинства нараснаха последните години много. 200 милиони християни биват преследвани по света, в Сирия, в Ирак също огромни маси хора. Това са хора, които трябва да напускат и земята си, и къщите си. Срещу тях насилието е нечувано. Исках да ви попитам, имайки предвид колко е сложно положението, какви нам действия ще предприемете като върховен представител на Европейския съюз. Благодаря за подкрепата, за вашето приятелство, както и за въпроса. Също така искам да благодаря на работата на Европейския парламент по тази тема. Най-вероятно ще продължите да работите по темата и в бъдеще. Тази задача е важна, защото става дума за нещо по-широко. Правата на човека. Европейския парламент е изключително силен и можем да работим заедно. Вътре тук влиза и е, свободата на вероисповеданията и как живеят християните по света, особено определени части от света. От една страна е важно да повторим, както многократно са казвали хора много по-авторитетни от мен, че свободата на вероисповедание е една универсална ценност. И това, което се случва в Близкия изток, не е сблъсък на цивилизации. А, трябва да се работи също така конкретно в Близкия изток, в Северна Африка и в някои африкански страни също. И с специалния представител на Европейския съюз по правата на човека, както и с специалния пратеник на ООН юрданец. Йорданец. много добре работим с него, за да може да се предотвратява такъв тип насилие. Ако има още време, искам да кажа следното. Нещо друго фундаментално, което трябва да се каже и за Ирак, и за други части на света. Хуманитарната помощ трябва да стига до всички, до всички общности. Ето тук можем да работим заедно с кандидат-комисара в тази сфера, за да може да се координира работата. Трябва да работим заедно с властите в отделните страни. Посланието към тях е много важно. И също така вече трябва да се види къде отива помощта, за да може да работим конкретно. Благодаря. Herzlichen Dank. Die letzte Frage war von dem EVP-Vertreter Чеза so nett gestellt. Благодаря. Това беше последният въпрос от ТНП на господин Чеза. И сега групата на социалисти и демократите Антонио Панцерия е пръв. Благодаря. Госпожо Могерини, в преамбюла на Хартата на основните права се казва, че се обръща внимание на условията, при които а, е, живеят а, е, е, гражданите на Европейския съюз, за да може да се води достоен а, живот, въпреки че в а, Средиземноморието мисля, че онова, което е обещано в а, хартата на, правата, на основните а, права, не се реализира. Какво ще направи Европейския съюз тази връзка? Мисля, че ви трябва време, за да се структурира вашия подход, а, но а, като а, се появихте пред Европейския парламент на предишната е, е, среща, стана дума е, за две теми. За особената роля на специалните представители на Европейския съюз и отговорностите на всички комисари с хоризонтален характер на дейността в тази връзка. Благодаря по а, някои а, въпроси не мога да отговоря, твърде рано е, но а, по други а, бих могла и бих могла да задълбоча отговора си съвместно с вас, а, а, както и с а, специалните представители на Европейския съюз. Преди всичко, смятам, че а, работата на специалните представители на Европейския а, съюз а, трябва да бъде оценена много положително и а, трябва да а, гледаме положително на техният принос. Мисля, че не бива да гледаме на работата на специалния представител по правата на човека и изобщо работата по а, основните права като на нещо допълнително. Това е същината на нашата работа. За това трябва а, да се а, работи а, по този въпрос като основен, а той е функция на а, стабилността. За това наистина има хоризонтално измерение на нашата работа. Това се а, отнася и а, до а, комисарите, чието портфейл има външнополитически измерения, но най-вече и онези, които а, работят по отношение на вътрешната политика и сигурността на нашите граници трябва а, да работим така, че стандартите ни да отговарят на унези, които изискваме от трети страни. Това, което те трябва да направят, трябва да е, е реалност е, при нас. По правата на е, човека не винаги отговорът е институционален. Наистина е необходим структуриран диалог с гражданското общество, с неправителствените организации в трети страни, като тръгнем от онези, които има дългогодишен опит в правозащитната дейност. Една от темите, например, е свободата на словото, свободата на печата, правата на жените, навсякъде по света, но и а, в рамките на а, нашата територия. Необходима е една а, система на цялостна работа по правата на човека. А, а това какво доверие будим ще а, проличи от а, начина по който ги спазваме. Благодаря. Uh, e Благодаря ви. Европейския съюз неведнъж е бил критикуван за това, че му липсва воля, особено при политиката на сигурност и отбрана. Но ми се струва, че това се дължи до някъде на разликите между държавите членки. Освен това, не възприемаме по един и същи начин общите си проблеми. Какво мислите вие, че трябва да се направи с оглед на последните събития, за да се облегчи проблема? Благодаря ви. Бих казала, че ще сбъркаме, ако кажем, че заплахите за едни от държавите членки не са заплахи за останалите, така или иначе сме една и съща общност. Това, което е заплаха за един, е заплаха за всички. Поне аз така мисля. Струва ми се, че точно за това трябва да обърнем по-голямо внимание на изтока, на юга и не бива да казваме или едното или другото. Не можем да си позволим да правим такъв избор. Има проблеми и на изток, и на юг. Именно и за това бих започнала от градивните единици на бъдещата стратегия и на визията. Искаме и хората в Европейския съюз да живеят в сигурност, и изобщо хората по света. Има недостиг на сигурност. Е, джентили алто репрезентант. Госпожо Върховен представител, като италянка, в следващите месеци ще бъде изправена пред един болезнен проблем за Италианската република, свързан с а, нашите войници в Индия. Моряци, извинете. Въпросът не е свързан само с Италия. Става дума за международното право, а, функционалния имунитет, а, защото човек трябва да може да защитава агентите си в чужбина. Смени се темпа 2014 година. Трябва да кажа, че проявихте решителност, но съм убеден, че ще направите наистина всичко възможно да деблокирате ситуацията с моряците. А, какво въздействие според вас ще окаже това върху отношенията с индия Ще има ли широко въздействие? Каква роля има Европейски съюз в този смисъл? Благодаря. Както казах, че реших да остана министър в Италия, докато Европейския парламент не гласува за мен, защото всеки един от дните ми, докато съм на тази позиция, ще бъде посветен на търсене на решение на този проблем. В момента, в който започна да играе друга роля, ако разбира се парламента реши така, смятам, да се опра на работата, която вече е свършена. Европейският съюз многократно на всички нива, на най-високи нива, говори по този въпрос президента Баро, председателя Барозо, Кати Аштън, господин Брок също преди няколко седмици. Този спор, както и други потенциални между държави членки и трета страна, са част от работата на върховния представител. Смятам да направя три неща. Първо, пред индийците да кажа, че трябва да се спазва международното право. И е в техен интерес. Както казахте, това са основни правни принципи. Става дума за опазване на тези принципи и ролята на Европа, на Индия, на Италия. Както знаете, участваме в много военни операции по света, за това този принцип трябва да бъде спазван. На трето място, това, което мога да направя, е да улесня диалога между Италия, тъй като тя е част от Европейския съюз, и Индия по този въпрос. Аз знам много добре и вие го знаете. И това отговаря на председателя Барозо, Шулц и Катрин Аштън казаха намиране на положително решение на този спор. И това трябва да окаже своето въздействие върху партньорските отношения между Европейския съюз и Индия. Е, Азис. Азис. Благодаря, Франциско Асис. Импортенция е до и Америка Латина. Благодаря. Вие споменахте за отношенията с Латинска Америка на Европейския съюз. Каква политика може да се развива, за да се допринесе преди е, всичко е, за е, напредък на процес на преговори между ЕС и Меркосур, започнал още през 90-те години. Това е на първо място. На второ място има едно много важно споразумение, което придобива особено голямо значение – с тях. Не смятате ли, че трябва на економически, е, политически, социални и всякакви други равнища трябва да е, укрепваме е, своето сътрудничество с Меркосур? Nein. <laughs> Да, получи се едно недоразумение и мога да ви отговоря на италиански. Мисля, че когато се говори един средиземноморски език, по-добре е да изборя италиански. В а, а, Сантьяго, заедно с генералния секретар а, на СЕЛАК, обсъждахме темата, за която вие питате и това беше една добра възможност да направим една оценка на партньорството между Европейския съюз и Латинска Америка и оценката беше, че може да се разшири и укрепи това взаимодействие, защото имаме историческите, политическите, економическите причини да го направим и бихме могли да напреднем още повече, като имаме предвид, че се разбираме толкова добре. Малко политическа инвестиция от наша страна в континента като цяло и в региона на Латинска Америка ще допринесе много за нашето партньорство, което ще се развива. Аз смятам, че това въжи и за Меркосур, и за останалите регионални организации в Латинска Америка – в различните формати и с своите политически особености, всяка от тях, както добре знаете. Важно е да се работи с повече политическа енергия за постигането на тази цел. И имаме възможност да го направим и това е изключително важно, защото срещата на върха Европейския съюз СЕЛАК през юни може да бъде пробив а, да не бъде както всички поредни срещи до сега, и в положителен, и в отрицателен е, е, смисъл. И е, бихме могли да укрепим е, взаимоотношенията си е, с е, страните стратегически партньори и с континента като цяло. Благодаря. Господин Белдер. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на холандски, госпожо Могерини. Обръщам се към вас като кандидат за върховен представител и ще задам следния въпрос. Липсата на стабилност в региони близки до нас заради Хамас и други организации ни показа и то много красноречиво, че наистина има нужда от повече сигурност. Европейския съюз би трябвало да допринесе за постигането на повече сигурност. Вие какво ще направите в областта на общата външна политика и политика на сигурност? Съгласна съм с вас, от всякъде ни дебнат заплахи, но така или иначе на първо място това са заплахи за хората в самия регион а вие и аз не живеем в едни и същи региони. Първите жертви на Идил са мисюлманите. Разбира се, има и християни, има и други най-различни националности, но първите, които падат жертва, са мисюлманите. Необходимо е част от стратегията срещу заплахата да бъде и нашето културно послание – защото идил се самопровъзгласяват за държава, но това е грешен наратив, защото те всъщност рушат държавността и границите на държавата. В същото време използват една религия срещу всички останали, нещо, което не е позволено в нито една от тях. Затова е важно Европа да използва своето културно послание като инструмент срещу заплахата. Разбира се, имаме и военни инструменти. Те могат да се използват от едни, от други не, в различни формати, но така или иначе в бъдеще ми се струва, че трябва да имаме обща рамка за Европейския съюз, за да може всички да вървим в една посока, защото в държавите членки има неизползвани способности, неизползван капацитет. Ако това се обхване в общата рамка и стратегия, тогава със същите усилия ще имаме по-добри резултати, е, вместо да постигаме всякакви разнородни плодове. За това а, всъщност времето ми свърши. Uh, uh, uh, Госпожо кандидат върховен комисар, говоря от името на Джефри Ван Орден, който не може да присъства, затова ме помоли да задам въпроси от негово име. Коя военна дейност от ОПСО може да се извършва от Европейски съюз, защото не може да бъде изпълнена от НАТО или коалицията на страните, които биха искали да участват в съответния конфликт. Смятате ли, че се различава европейската интеграция и това помага Евро... Европейския съюз да стане глобален играч? Uh, the, uh, Смятам, че мисиите и операциите, които провеждаме, не се организират, защото няма кой друг да ги направи, а защото е добре да ги организираме ние. Не знам дали ви отговарям точно, но смятам, че не може да действаме само когато има действия непредприяти от други. Освен това, имаме мисии и операции, които работят ръка за ръка с операции на НАТО, както и операции и мисии на държави членки. Интегрираният подход е политически целесообразен. Забравих втората част на въпроса. It is, it is. Да, да, да. Но не бих питала защо. Смятам, че трябва да се работи така, както трябва. Така ще се изгради а, чувство за принадлежност. Основната причина обаче е не, че имаме нужда от нещо, което да ни държи заедно. Не, да правим нещо, нещо полезно за сигурността си и за сигурността на другите. Е, Демес Марка. Eh, Демес Маркер. Благодаря. Госпожо Могерини, амбицията човекът да бъде в центъра на нашата външна политика създава и проблеми. Имаме Конвенцията на ОНЕ за предотвратяване на изтезанията, подписана е преди 30 години, но положението се влушава непрекъснато – и като че ли няма достатъчна е, решителност от страна на Европейския съюз да превърне изтезанията в основна тема. Е, смятате ли да придадете по-голямо значение на е, темата? По-нататък, трафика на органи в, в Китай е въпрос, по който възнамерявате ли да работите с Китай, за да се сложи край на тази практика? Е, ще се проведат ли прозрачни разследвания, е, така че всички политически затворници, включително и в Хонг-Конг, да бъдат освободени? Е, да, изпълнена съм съжелание въпроса за изтезанията и изобщо правата на човека да придобият още по-голямо значение. Макар и вече да подчертах, че те са същината на нашата политика. Съществено е да изградим съюз с правозащитните организации, с активистите на гражданското общество в страните, където има предизвикателство за правата на а, човека. Така работя навсякъде, където мога, но не само да се поставя въпроса, а най-вече да се постигне някаква промяна. Това е свързано и с Китай. Според мен със сигурност. Част от темите, които ще бъдат обсъдени с китайските власти, ще бъде именно това. Ще се опитам да ангажирам различни страни, не само да посочваме какво трябва да се промени, а да работим заедно за постигане на тази промяна. Според мен това е най-ефикасният начин в правозащитната област. Вие споменахте Хонг-Конг в е, заключителната част на въпроси, ако не греша. Но а, не можах да разбера добре, а, не че го давам на грешка на превода, в 20-те секунди, които имам, ще кажа няколко думи за Хонг-Конг. Удовлетворена съм, че днес идват по-скоро добри, отколкото ужасяващи новини от Хонг-Конг. И това е в интерес е, на е, властите и на гражданите в Хонг-Конг, а и в Китай. За да могат да се произведат изборите през 2017 година чрез диалог по един удовлетворителен начин. Госпожа Скаки. Госпожо кандидат комисар, вие заявихте желание за решително действие, говорите и за конструктивните партньори. Въпросът ми е как ще постигнете това и как ще работите във формата 5 плюс 1. Освен това ме интересуват и въпросите, свързани с правата на човека в Иран. Струва ми се, че в ядрените преговори не се впрегнаха достатъчно усилия. Хубаво е да сме оптимисти, но тези преговори наистина щяха да продължат до безкрай иначе. Благодаря ви. Според мен Иран може да бъде конструктивен или деструктивен в региона. В крайна сметка в самия регион има различни видове конфликти, но точно за това ми се струва, че е хубаво да се опитаме да работим с Иран и ако може да го превърнем не в проблема, а в част от решението. Разбира се, трябва най-малкото да се опитаме, така както направихме и с Ирак. Опитахме се да разговаряме с тези, които имат влияние в страната. А по преговорите 5 плюс 1, вие знаете, че те ще продължат до 24 ноември. Решението взето през юли на миналия кръг от преговори беше Кати Аштън да работи до 24 ноември. И това ми се струва напълно разумно, защото преговарящия не се сменя последната седмица, особено при такива трудни преговори. Разговарях и с Кати, и с останалите участващи министри, включително и иранския външен министр по време на Генералната асамблея на ОНЕ преди няколко седмици. Надявам се да стигнем до съгласие преди 24 ноември. Би било много трудно то да се постигне след това. Но ми се струва, че не е невъзможно да бъде постигнато преди 24 ноември. Така или иначе, трябва това да се отдели абсолютно от темата за правата на човека. Правата на човека е въпрос твърде важен за да се включва във всякакви видове преговори. Така или иначе ние ще обсъдим ядреното досие, ролята на Иран. Но когато говорим за правата на човека, бих повторя същото, което казах за ролята на Иран в региона. Аура Брандиаран има думата. Алта репрезентанте номинада. Ле прегунто госпожо кандидат за върховен представител. Искам да ви попитам за двустранното е, споразумение между Куба и ЕС. Това споразумение се надяваме да свърже е, двете е, територии и да има повече свобода на остров Куба. Преговорите обаче не са съсредоточени върху правата на човека на кубинците. Аз затова искам да ви попитам Смятате ли, че економическите реформи на режима Кастро са повърхностни? Възнамерявате ли да проведете конструктивен диалог по отношение правата на човека с кубинските власти? Ако това е така, как ще извършвате мониторинг върху клаузите защита правата на човека в това споразумение? Каква роля може да изиграе Европейския парламент, парламент в един такъв надзор? И накрая, ако станете върховен представител, може ли да направите така, че правата, записани в Хартата за основните права, са по-важни от економическите. Благодаря. Ако ме одобрите, мога да се върна след няколко месеца. Стига да ме одобрите, разбира се. Ще се съсредоточа върху последващите действия. Това, което мога да ви кажа сега е следното. От една страна съм убедена, че трябва да подкрепим дори малките економически реформи, малкото отваряне на страната, позволено от властите. Можеше и повече, разбира се, но економически и най-вече политически нашата роля е да натискаме, да полагаме усилия, за да има повече реформи и повече решимост в реформите. Готова съм да започна конструктивен диалог за правата на човека с кубинските власти. Смятам, че мога да го направя с нашия специален представител за правата на човека и с удоволствие ще работя по темата с вас, Европейския парламент, в случаи, които намерим за по-уместни. <clears throat> Павел Вайринен. Госпожо Могерини, приветствам а, значението, което отдавате на а, последователността във вътрешната и външната ни политика. Допада ми също и как обхващате всички аспекти а, на външната ни политика, като представител на най-северната е, страна ми хареса, че обръщате внимание на далечния север и на Арктика. Важна е глобалната роля на Европейския съюз. Ние сме водеща сила в три области – търговията, развитието и околната среда. За да можем да укрепим глобалната си роля – чрез координиране на глобалните си действия ще е, можем да постигнем по-голяма последователност. Смята ли, че това ще може да постигнете заедно с другите комисари и как точно ще го постигнете? Uh, I will try. Ще се опитам. Ще се постарая. Ще вложа цялата си енергия ще си поставя високи цели. Мисля, че е необходимо да сме амбициозни. Вероятно сме най- надежната, може би и най-мощната сила в тези три насоки, които отбелязахте. Развитието, търговията и околната среда. Сега ми е трудно да кажа как ще координираме. Може би с моя средиземноморски подход ще е, подходя, въпреки че ще говоря за един географски отдалечен район за Арктика, но той наистина е много близо до сърцето ми. Ще използваме нашите приоритети, на личните е, средства на ежемесечните срещи с комисарите, не само е, ресорните в външната политика, но и онези, които имат по един или друг начин отношение към външния аспект като например околната среда, търговията и така нататък. Ще провеждаме тези срещи, за да сравняваме действията си, да видим как можем да задействаме целият апарат. Това ще бъде нашия политически принос, нашия политически подтик, за да се задействат институциите. Трябва да работим заедно и с Европейския парламент. Това е предизвикателството. По глобалните въпроси наистина огромни са мащабите, примерно на действията ни в Африканския рок. Или пък а, а, Хаити. Работим стъпка по стъпка, изграждаме онова, което се вижда като а, резултат а, постепенно. И ми се струва, че така трябва да работим за глобалните проблеми в Лима, до година в Париж. Така трябва да оформим позицията си. Ако не постигнем тогава успех, едва ли ще можем да се надяваме на него в по-далечно бъдеще. Благодаря. Иво Вайгел. Тисти дан, ко сте ви били на... Госпожо кандидат комисар, когато бяхте в Лампедуза, аз бях в Адиса Беба. Там се убедих, на място, че всъщност броят на бежанците непрекъснато ще нараства, ако не успеем да излезем с една добре структурирана политика за Африка. Искам да ви благодаря за готовността ви да разработите тази политика. На второ място стана дума за международното право, Европейският съюз би трябвало да се опира повече на международното право. Това ще ни даде нови сили, например конфликтите в Нагорни Карабах, мароканската окупация на Северна Сахара. Няма ли да е по-лесно да се установят случаите на нарушения на международното право? Благодаря. Символично е наистина това съвпадение. Вие сте били в Адиса Беба, аз в Лампедуза и двамата сме били в точки от маршрута. Но така или иначе, за мен беше много важно да видя и близките на загиналите и пострадалите, както и оцелелите в Лампедуза да чуя историята на оцелелите защото ние често се сблъскваме с трагедията по море, но не знаем каква е била трагедията преди те да се качат на лодките и обикновено това е история изпълнена с изтезания, посегателства, погазване на правата на жените, на децата – така е в повечето случаи, когато говорим за Лампедуза, за потоците пред Либия, около 70% търсят обежище. Това не са економически емигранти, въпреки че живеят в крайна бедност. Така че наистина ни трябва структурна политика за Африка. Това ще помогне и на Африка, и на нас. А за международното право, разбира се, че трябва да използваме наличните инструменти, но на първо място ми се струва необходимо да създадем условията. Те ще ни позволят да се позоваваме на международното право, вместо да преследваме една превентивна политика. Тъй като огледайте се повечето от кризите, например Палестина и Израел, е, други конфликти, които продължават вече десетилетия наред – има и конфликти, които можем да предвидим, но не предприемаме действие на време. А точно това ми се струва, че трябва да правим като Европейски съюз. Не да седим и да се питаме как да санкционираме след като вече проблемът е възникнал. Кузо Пермуй. Благодаря, Кузо Пермуй. La situación de Irak y Siria es consecuencia de las políticas occidentales de los Госпожо кандидат комисар, ситуацията в Ирак и Сирия е резултат от западната политика последните 20 години. Ще ме разберете по-добре, ако спомена Бернардо Бертолучи. Ако той трябваше да режисира част от филмите си днес, щеше да ни покаже, че ислямския фундаментализъм, както фашизма, не е като гъба. Той не изкача от днес за утре. Той всъщност е едно семе, което бе насадено от западните власти, което бе поливано от тях и е, с помощта на западните сили, фундаменталистите при... се здобиха с власт и кой плаща? Плащат младите. Младите, които искат да живеят достойно и мирно. Така наречената ислямска държава е следствие от инвазията в Ирак, намесата ни в Сирия. Няма защо да сме изненадани с това, което се случва? Ще продължите ли по същия начин? Ще продължите ли а, да действате по същия начин? Не съм съгласна с вас по това, че е задължително да работим по същия начин. Не, трябва да помагаме по различни начин. Европейския съюз не се занимава с доставка на оръжие, но трябва да помогнем на хората, които дават отпор на една терористична организация, която всъщност заплашва живота на гражданите. Това е хуманитарно задължение или хуманно задължение. Трябва да има политически отговор. Трябва да се работи по условията, които могат да доведат до екстремизъм. Имаме екстремизъм, има бедност, има социална несигурност, економическа несигурност, разделения, хора които, или групи, които нямат достъп до властта, което рисува една картина, която води до това, че терористичните организации много лесно могат да набират кадри. И е изключително важно като задължение на Европейския съюз и за всички нас да се опитаме да преобърнем тази тенденция. Защото по-добри условия на живот, от политическа гледна точка, от гледна точка на правата на човека, демокрацията, економиката, социалната гледна точка, с сигурност това би отнело лостовете на терористичните организации. Т.е. ако тези хора да живеят по-добре, е, няма как да бъдат набирани за терористи. Павло Иглесиас. Благодаря. Добър вечер, госпожо кандидат, върховен представител. Обикновенно съм а, крайно критичен, но днес ще направя изключение. Понеже на всеки трябва да му бъде даден шанс, а и смятам, че част от отправената към вас критика за мен ви поставя в а, а, много положителна светлина. Обвиняват ви в проруски настроения, обвиняват ви в неопитност. А, в невзрачност, мисля, че не е така. Вие сте една завършена личност, която проявява здрав разум. А именно здрав разум ни трябва в тази парламентарна комисия. Казахте, че за вас ще е удоволствие да идвате тук в комисията. Не знам дали човек трябва да смесва работата с удоволствието. Някои а, отиват с толкова крайни възгледи, че ако примерно чуете част от полските гласове, едва ли не са готови да нападнат Русия. Мисля, че един воинствен подход към, е, към Русия не влиза ли в противоречие с благоволението, с което се гледа на нарушенията на международното право от Израел. Да. Когато има политически конфликт тук в залата, края на краищата трябва да знаем, че ние сме тук не само за да си вършим политическата работа в различната роля, която играем, но мисля, че това е една ценна възможност за интелектуално общуване. И този изпит, на който в момента се явявам, е, е много е, важен е, именно с въпросите, които ми се задават. Но мисля, че малко се отнесох, извинявам се. Мисля, че е добре да споделяме е, вижданията си. И за мен това е много-много интересно. Що се отнася до принципите на международното право? Да, те въжат за всички. И е, мисля, че е, е малко странно това да е първият въпрос, който поставя в е, една или друга форма е, въпроса за Близкия изток. Вярвам, че е, същината на нашата задача в е, Средиземноморието и е, Близкия изток е това да видим, че има най-малко два конфликта. Не само отношенията между е, Палестина и Израел, но и е, трябва да погледнем и европейските арабските страни като цяло. В е, Кайро в края на август, видяхме началото на един нов политически процес. Бях там на една международна конференция на донорите и там беше и президента Абас, за да може да се конструира мирния процес и от политически позиции. Арабската инициатива за мир от 2012 година има много голямо значение за решаването на регионалния конфликт и на отношението между Израел и Палестина. Благодаря. Мисля си, че е много интересно това, което чуваме заради приоритетите и въпросите. Малко съм изненадан, че така се е, гледа на изслушванията. Жан Люк Меленшон има думата. Благодаря ви, господин председател. Произнесете името ми правилно, ако обичате, Меленшон. Госпожо, вие работите по въпроси, които са важни за човечеството, но не казахте нищо за измененията на климата и съответно отношенията са засегнатите народи, които може би ще емигрират към нас. Каква ще бъде вашата роля на срещата на върха в Париж по въпросите на климата? На второ място виждаме големи проблеми и с несигурните нива на долара, който се използва като международна валута. Освен това имаме и Споразумението между страните от БРИКС и САЩ те искат да си създадат и своя банка, и свой съюз със своя валута, нещо, което със сигурност ще отслаби още повече долара и позицията на САЩ в Америките. Благодаря ви, господин Меленшон. Всъщност аз споменах измененията на климата, когато говорих за глобалните предизвикателства. Може би наистина се изразих тогава на английски, за което съжалявам, но така или иначе искам да ви напомня, че преди няколко седмици участвах в заседанието на Генералната асамблея на НАТО, комисията беше представена от действащия комисар. Присъстваха и министри на външните работи от доста държави. Мисля, че що се отнася до моята конкретна работа, ако разбира се вие ме одобрите за тази позиция, то ще трябва да работя с компетентните, съответно комисар и заместник-председател, както и с министрите по околната среда на държавите членки и неправителствените организации, гражданските организации, които са източник на информация, но също така и на действие. А за срещата в Париж ми се струва, че е много важно още през декември да подготвим почвата на срещата в Лима. Да не се бавим, защото успеем ли да свършим част от работата си в Лима, е по-вероятно парижката среща да бъде наистина успех. Ние не можем да се провалим защото в крайна сметка тук отново опираме до международната сигурност. Това не е само въпрос на екологията, а важно предизвикателство. Благодаря. Следващи оратор. Господин Мешерич. Радвам се, че искате да имаме различни политики на юг и на изток. Аз смятам, че политиката на източното партньорство а, до някъде е успешна и то се изразява меко. Трябва да бъде преосмислена. Други кандидати за комисари, почти всички казват, че вие отговаряте за стратегиите. И те искат вие да поведете. Кой ще преосмисли стратегиите след 5-6 месеца, към кого да се обърнем за доклад? по стратегиите и тяхното преразглеждане. Силно сте чули, че нашия съпредседател е персона на Онграта в Русия. Руските власти е, имат цял списък с такива лица. Имате ли официална информация за това? И какво смятате да направите по въпроса? Благодаря ви за двата въпроса към кого да се обърнете за преразглеждането на стратегиите. Към мен, потвърждавам. Аз съм човек. Това не означава обаче, че ще го направя сама, затворена в кабинета си, без външни, външни идеи. Всички искаме да работим екипно. Това е един добър знак. Екипната работа е ключовото Имаме нужда и от лидери, и от носене на отговорност, разбира се, в тази екипна работа. И да, това е моя отговорност. Що се отнася с, до Ребека, да, информирана съм, но не повече от вас, даже по-малко от вас, може би, тъй като все още не съм взела този пост. Това, което зная, е следното. И между другото споделям казаното от председателя Шулц. Това е напълно неприемливо. Не само съществуването на този списък е неприемливо. Той е непубликуван, никой не знае кой е на него, освен това е напълно неоправдан. Ако заема този пост, разбира се, ще говоря пряко с руските власти, за да се избегне такова развитие. And, and let me mention one thing. Още нещо. Имам няколко секунди. Парламентарната дипломация също е ключова тук. И аз, и службата ще направим всичко възможно, за да имате достъп или мисии да организирате на депутати, които искат да посетят съответни държави. Може да разчитате на мен. От друга страна, ще ви помоля да координирате действията си с нас, преди да заминете и като се върнете, за да може да се планират нещата, за да се разбере кой е по-добре да посети, без разбира се намеса, но така или иначе, за да знаем всички всичко, за да може да се координираме и да имаме информация за това какво се е случило, защото е изключително важно да разберем какво се е случило по време на вашите посещения. Трябва да работим заедно по парламентарната дипломация структурирана. Благодаря, Урике Луначек. Госпожо Могерини, във вашите писмени отговори казвате, че възнамерявате да използвате правата на човека като а, основна тема във вашата работа. Говорите за жените, за свободата на печата, за правата на човека, но аз искам да ви попитам за етническите и сексуалните младсинства. Как ще работите по тези въпроси? След това в съседните страни Азербайджан е страна с особени репресии срещу правата на човека, свободата на словото. Как ще реагирате, за да бъдат гарантирани основните права и свободи на гражданите там? И последният ми въпрос е свързан с вашата позиция в качеството ви на външен министр в подкрепа на газопровода Южен поток. Комисията се изрази категорично. Това не е европейски проект. Вие като заместник-председател на Европейската комисия се надявам да бъдете запомнена като госпожа права на човека, а не госпожа Южен поток. Сега дали още ще говорим за госпожа Хикс или Y, малко ме притеснява това. Особено като имаме предвид, че на английски думата лейди има и допълнителни е, оценки. Но тук трябва да кажа няколко много важни неща. Според мен има политически условия за Южен поток и те към момента не са изпълнени във връзка а, с положението в Украина и отношенията ни с Русия. Всички инфраструктурни проекти а, се нуждаят от а, стабилна и неоспорима правна основа. Ако и когато политическите условия се нормализират, ако, казвам, тогава техническите преговори биха могли да се възобновят. Но първо трябва да са на лице всички правни основания. Мисля, че това добре обяснява позицията ми. Мисля, че бях зле изтълкувана от един журналист, не от депутат. Аз казах, че Южния коридор трябва да е наш приоритет, а някой като чу Южен, веднага направи асоциация с поток е, и с проекта Южен поток. Е, но е, така стигам и до въпроса за Азербайджан, между другото, за, когато говоря за Южния коридор. Никак не е лесно положението там. Тъкмо защото инвестираме толкова много в азербайджанската енергетика и те знаят колко важно е това за диверсификацията на доставките и маршрутите, толкова по-важно става да наблягаме на правата на човека – свободата на медиите, политическите е, права, е, правото на сдружаване и така нататък. За етническите и сексуалните е, малцинства ще направя всичко възможно да работя за правата на етническите младсинства и свободата на сексуалната ориентация. Аз вярвам в това, а не го правя по задължение особено по отношение на сексуалната ориентация, аз мятам, че в южните страни, пък и в другите европейски страни, те първа предстои да се работи много. Благодаря. Thank you, President. Uh, Госпожо Могерини, като заместник-председател, вие ще отговаряте и за инструмента за стабилност и мир. Това е инструмент, за който има 17 милиона тази година, 16 милиона до година. Необходими са неотложни мерки за миротворчество и предотвратяване на конфликти, но те трябваше да бъдат отложени поради липсата на средства. Вие как ще гарантирате финансирането в този случай? На второ място какви ще бъдат вашите отношения с държавите от АСЕАН. По бюджета. Разбира се, че ако стана върховен представител, ще работя в тесни отношения с Кристалина. Ние вече разговаряме за възможните начини да решим проблема. Имам очаквания да работим много добре заедно и да решим какво може да бъде направено веднага и какво да оставим за по-нататък. Принципно знаем, че този бюджет е скромен. Това е проблем не само за инструментите, които вие споменахте, но в този конкретен случай, както и при всички други външни действия, ние определяме своите способности. Комисията трябва да го разбере. Необходимо е да се разчита и на вас, да се намери решението за тази година – и да се види какво би могло да се направи 2016 година при междиния преглед. Но, разбира се, водят се и други разисквания по бюджета, 5% съкръщения, но, както и да е, това е различна тема. А по отношенията с АСЕАН – вие сигурно знаете, че ръководителя на делегацията ни беше назначен преди няколко седмици, нещо много положително. Предполагам, че това ще бъде и стратегическа задача за следващите няколко години. Регионален подход в Азия, в Латинска Америка е изключително важно Всъщност, в Азия понякога е имало драматични последствия именно заради липсата на такъв регионален подход, така че отношенията с СЯН ще бъдат много важни. Фабио Касталдо Фабио Касталдо, благодаря. Госпожо Могерини, утвърждаването на правата на човека в всички области на политиката има първостепенно значение, се казва в договорите. Те са неделими от принципите и не бива да бъдат жертвани в името на търговски интереси. Но ми се струва, че има избирателно отношение на Европейския съюз към този въпрос. Има една цяла група комисари, които имат отношение в своя ресор към е, външната политика и те трябва да работят по тях. Въпрос. Като а, е, знаем а, е, протокола, който е подписан за премахването на смъртното наказание, какво а, можем да кажем? Дали е съвместимо а, воденето на преговори с трети страни, които не прилагат тази забрана на смъртното наказание? И смята ли, че с тях трябва да има допълнителни договорености? <laughs> Ehm, eh, Благодаря за въпроса. Извинявайте, ще а, е, отговоря пак на италиански а, е, и ще си позволя да използвам и поговорката, стискаме палци да успеем. За Европейския съюз, това е една тема, по която не може да се допусне да се работи по-малко. Вече са, водят се търговски преговори тук, разбира се, е, можем да аргументираме допълнително, но в е, своето качество на върховен представител ще продължа да водя битката за всеобща забрана на смъртното наказание. Работим заедно с е, много международни партньори и най-вече с онези страни, в които не са премахнали смъртното наказание и които не зачитат и мораториум върху него. Мисля, че тази битка трябва да се води най-вече в рамките на ООН. Трябва да се изгради един съюз с правозащитните организации в тези трети страни. Използвам случая да отговоря и с пример от Италия, защото въпросът ми е зададен от италянец. В Министерството на външните работи на Италия сме създали работна група по въпросите на смъртното наказание и неговата забрана или мораториума върху изпълнението там, където то още не е не е премахнато. добре знаете каква е дейността на тази група, макар и да не се дава много публичност. Има стъпки в различна посока, за да може да се утвърди на първо време мораториум върху изпълнението на смъртното наказание и в дългосрочна перспектива всеобщата му забрана. Благодаря. Господин Карвар има думата. Искаме обща външна политика и политика със сигурност, както и обща политика за отбрана. Смятате ли да се постигне такава политика до края на петгодишния ви мандат? Или смятате, че няма а, да стигнем до ситуация, в която всяка държава членка да не контролира външната си политика? Има ли място за неутралност? Република Ирландия е неутрална по повечето въпроси. Как ще има неутрална външна политика, когато имаме вътрешни спорове? Моята страна, например, с Испания за Гибралтар. Продължават да имат незаконни навлизания на военни самолети в суверенна територия. Ще заклеймите ли тези действия на Испания? Какво ще направите, за да има британски суверенитет в Гибралтар? първата част от въпроса първо. Не смятам, че изготвянето на обща външна политика, обща политика по сигурността, означава всяка държава членка да се откаже от своята. Те няма да го направят, така или иначе. Това обаче не означава, че трябва да се ограничим до останалото поле за действие. Трябва да създадем общо разбиране за европейските интереси, за да може да ги защитаваме по-добре, да ги прокарваме по-добре с общо европейска стратегия, където различните национални политики да се вплетат. Това означава, не означава държавите членки да нямат инициативи във външната политика. <laughs> Не, не съм толкова наивна. А може би няма и да е добре, ако това бе така, защото имаме нужда от инициативи, които да влизат в общоевропейската рамка. Има нужда от обща посока, обща визия, някои общи действия по общи ценности и интереси. И това трябва да бъде изработено заедно. Какво имам предвид, когато казвам принадлежност? Когато сме в криза и трябва да се одобри текст, то тогава вече нямаме обща външна политика. Оказва се, че имаме 28 външни политики и един минимален общ знаменател което е нещо, да, но можем да се справим и по-добре и трябва да се справяме по-добре, защото гражданите го искат, както и гражданите в съседни страни. Затова казах, че това са първите ми, ще бъдат първите ми стъпки. Това ще бъде най-трудната задача, която ще имам през следващите пет години. Но наистина вярвам, че можем да сме горди европейци, полезни за европейските граждани и гражданите около нас, ако изиграем глобалната си роля. Благодаря. Е, мадам Могерини, Госпожо Могерини, кандидат комисар. Искам да ви кажа, че над 15 милиона по света използват незаконните разновидности на алкалоидите на опиума. Да не говорим колко загиват всяка година заради проблеми, свързани с привикването към хероин и всякакви други непозволени наркотици. Освен това, знаете, че това води и до хронични здравни проблеми, предаването на болести по кръвен път, като хепатит С, спин. Хиляди умират в Европа заради тези инфекции но тук говорим за цяла незаконна индустрия, която заплашва сигурността на много места, тъй като всъщност е важно да се запитаме кой ги финансира и как се финансира производство на места като Афганистан. Какво ще направите вие срещу този проблем? Благодаря. Това е И наистина е един от проблемите, по който трябва да работим в екип в комисията, ясно е, че тук се включват различни политики и дейности, и вътрешни и външни, но конкретно за Афганистан трябва да кажа, че мен също ме изненада мащаба на проблема и тук ще трябва да работим с новото правителство на страната. Струва ми се, че със сигурност през последните 13 години не се направи достатъчно, за да се справим ефикасно с проблема заради липсата на стабилност. Това е проблем за целия свят. И тук ще трябва наистина да запретнем ръкави. Не само в Афганистан, разбира се, и по други места, но това ще е част от отговорностите ми през следващите пет години, ако решите да бъде така. Америк Шопрат. Мерси, месье президент. Мадам Лао. Благодаря ви, госпожо председател. Преди няколко дни господин Джо Байден заяви в един от американските университети, че САЩ ще наложи, подчертавам, наложи на Европейския съюз санкциите срещу Русия. Вие говорихте за балансиран подход, но ето днес говорите за партньорствата с НАТО, Турция, Азербайджан, работата по Молдова. Интересуваме, госпожо кандидат върховен представител, как можете да уверите повечето от колегите тук, че наистина ще можете да представлявате една могъща и независима Европа, която не е доминирана от САЩ. Разбира се, че ви уверявам, че ще работя точно така. На първо място трябва да оточня, че никога не съм говоря за разширяване, включвайки всички страни, които изброихте. Имах предвид Западните Балкани и Турция и политиката за разширяване там. До сега тя върви успешно. Надявам се това да продължи и в бъдеще, но за останалите ние имаме партньорство, съседство. С всяка страна трябва да се работи различно. Иначе аз съм запозната с изявлението на вице-президента Байден. Доста ме изненада. Тъй като в крайна сметка ние водихме диалог. Не само с САЩ, но и с други страни, които подкрепиха идеята за санкции, наложени на Русия. Знаете, че и други държави взеха това решение именно за да има глобален отпор на международно ниво. Но като външен министр на Италия мога да споделя своя опит и да кажа, че преговорите никога не са били лесни, но така или иначе Европейския съюз винаги е бил независим. Именно за това Трябва и да кажа, че решението, което взехме, беше наистина трудно решение за много от държавите членки и техните правителства, но със сигурност те са плод на общите ни дискусии. Като ролята на Европейския съюз тук беше решаваща, според мен. Ние Нина Гил. Благодаря. В встъпителното си слово а, говорихте за Азия. Съгласна ли сте, че имат първостепенно значение за Европейския съюз отношенията с Азия, не само поради многобройното и население и относителния дял в БВП на а, глобален мащаб? И като имаме предвид кои са економиките в региона и темповете им на растеж, тези дялове само ще растат. Същевременно има една поредица от огнища напрежение, е, от които е, може да възникне конфликт и да се е, разпространи другаде по света, а през цялото време ние не обръщаме достатъчно внимание, като че ли тя не е в полезрението ни. Индия има нов министър-председател, изобщо а, не обръща внимание на Европейския съюз. Той има а, срещи с а, а, ръководителите на Китай, на Съединените щати, на а, Япония, на а, всички други а, страни и партньори, но не Европейския съюз. Смята ли, че ще има резултат? Прекъсната микрофона на ораторката. Благодаря. Да, аз мятам, че отношенията с е, Азия ще бъдат стратегически за Европейския съюз. Според мен предизвикателството е да покажем на Азия, че за тях също ще бъде стратегическо сътрудничество с нас. Там конкуренцията е много засилена. И според мен трябва да вложим много усилия, да обърнем голямо внимание от двете страни. Азия е такъв континент – в който парламентарната дипломация може да изиграе ключова роля. Ние самите трябва да ги почувстваме значими и това трябва да бъде и от тяхна страна също отношение. Тъй като вие спомнахте Индия. Индия с а, новото си правителство, което се отваря повече към а, света, предлага една добра възможност, така както е, имаме възможности от е, Европейския съюз да разширяваме връзките. Е, Госпожо кандидат, върховен представител, от 1914 година имаме напрежение в марокканския регион и блокаж. Не можем да видим никакво сътрудничество на регионално ниво в Магреба и това, разбира се, се отразява на хората, които живеят в Южното Средиземноморие и са част от нашето партньорство. В резултат на това Магребът е най-малко интегрирания блок в световен мащаб. Също време да имаме и конфликтите в Западна Сахара. От тук и ще ви попитам Европейския съюз как ще стигне до решаване на тези конфликти и устойчиво развитие за Марокко. Какво ще направите вие за арабския Магреб? Така че да имаме хоризонт на мира в Северна Африка каква изобщо ще е ролята на Европа в Магреба? Нито. Се пама от флексибилите Алмонда. Сори, I'm <laughs> Не съм дипломат. <laughs> Е, It's result orientated. Си voulez, je peux uh, um, Важни са резултатите, казва председателят. Отговор много е сериозен въпрос, разбира се. Извинете за отплесването, но е парадокс наистина. Най-малко интегрирания регион е именно Магреба. Това е регион с най-голяма необходимост от интеграция. Ето работим с Либия, с съседните държави, но това е трудно. Също така формата 5 плюс 5, който споменах. Трябва да видим докъде ще стигнем. Разбира се, че има двустранни проблеми е, между държавите там, но ми се струва, че на първо място трябва да подкрепим усилията на ООН и съответно политическото решение, което да е всеобхватно, последователно, да използваме изобщо съществуващите регионални формати, да се работи заедно. Това винаги улеснява намирането на решение. И да се обясни на Алжир или на Марокко, че всъщност съвместната ни работа води до добавена стойност. Така или иначе, трудно е да се намери решение на кризата в Либия, ако не се стабилизира регионът. Аз съм готова да обсъдя идеи, но на мен ми се струва, че наистина това е много важна тема и за нашата сигурност и стабилност. Благодаря. Споменахте, че не сме използвали оптимално възможностите на Лисабонския договор. Как ще направите така, че държавите членки да обясняват и да разберат по-добре структурираното сътрудничество. Как ще работим за разоръжаване? И как ще сме сигурни, че има напредък в тази сфера? Говорихте за Агенцията за отбрана – как ще направите така, че проектите там да се използват оптимално от държавите членки? Говорихте за Африка, конфликти, умиротворяване. Как ще се приложи това на практика? Каква ще бъде отбранителната стратегия на Европейския съюз? Как ще излезете с бяла книга за отбраната и кога? Uh, Благодаря за въпроса. Ще започна с структурираното сътрудничество. Вероятно сте забелязали, че го споменавам в отговорите, които ви изпратих ще се опитам да използвам този инструмент, заложен в договора. Ще бъде полезен. Знам, че е много деликатна тази тема за държавите членки, но ако има необходимите условия, аз трябва да работя в тази насока. Отбранителната агенция, съгласна съм с вас, има огромен потенциал и аз искам да работя заедно с министрите на отбрана на отбраната, извинете, които са в борда, който ще председателствам, като ръководител на отбранителната агенция. Подходът ни трябва да бъде общ. Това трябва да стане още през първите дни и месеци на мандата ми. Има през ноември съвет по отбрана. Ще има промени в тази агенция в началото на годината. Така че днес, може би, няма да мога да ви дам конкретни отговори, защото и в две минути това е невъзможно, но това е нещо, с което ще се занимая, занимая от самото начало. Разликата с предишния представител е всъщност, че аз смятам да се възползвам оптимално от възможностите, които ми се дават за работа в сферата на отбраната. След това, за стратегията за сигурността, говорихте за бяла книга. казах по-рано, трябва да има книга, стратегия и това трябва да бъде процес. Дали ще бъде бяла книга, ако е бяла книга е нужно от повече време. Има нужда от по-широка дискусия. трябва да има стратегическа дискусия. Така че форматът не ми е ясен, но е ясно, че трябва да се разработи стратегия. Much, Благодаря. Скъпа Федерика, парламентът приветства а, твоя подход към стратегическото съгласуване на глобалната ни политика и аз съм абсолютно убеден, че парламента изцяло ще те подкрепи в твоите усилия. Ако обърнем поглед към Близкия изток и кризата навсякъде, изглежда, че кризата е стигнала до много високо равнище, което вече поражда сериозни проблеми за европейската сигурност и за енергийните ни доставки. след като отмина лятото, най-тежкото, може би, в отношенията с Израел ще присъства на конференцията в Кайро. Каква ще е стратегията ви за мирните преговори? И каква е стратегията най-сетне да се стигне до мир в Близкия изток? За две минути. First, we have to be there. Ние трябва да присъстваме. Трябва да присъстваме, защото за пръв път има потребност от всички страни да а, присъства Европейския съюз и от страна на палестинците, и от а, страна на Израел, и от страна на регионалните а, субекти, Египет и други – има искания ние да присъстваме. Така че сега вече можем да изиграем ключова посредническа роля. Толкова продължителен се оказа мирния процес, че ако стигнем до политическата воля да се е, постигне договореност, техническо решение има. Най-важно е политическа воля да има и да има политическо ръководство. Когато оказваме е, политически натиск, да не забравяме, че ние сме доста големи платци. Е, в нашите ръце има и много стимули, има и е, много средства, чрез които да възпираме от едни или други действия. Този политически е, натиск ще е, даде е, възможност на палестинските власти да управляват ивицата Газа. Това поставям на първо място. Не, нямам потвърждение, не знам дали така ще стане, но следващата седмица има данни, че за пръв път в Газа ще се проведе заседание на правителството там много възможности могат на, на, да се предоставят на палестинските власти за управление на ивицата Газа, за да е сигурно, че средствата за възстановяване не се отклоняват не по предназначение, че наистина отиват за строителство всички инструменти, които можем да използваме за подкрепа на практическите договорности, са на лице, но преди всичко ни трябва политическа воля, понеже аз вярвам, че кризата от лятото показа, че вече връщане към старото статукво е невъзможно. Трябва да се върви напред. Gracias, е, presidente. Сеньора Могарини, благодаря ви. Госпожо Могерини, най-важните стратегически отношения за нас са тези с САЩ, особено сега в този доста труден международен контекст. Знаем, че се водят преговори по бъдещото търговско споразумение – как виждате ролята си там? На второ място. Вашингтон се привижда не само като важен економически партньор, но и като политически играч. Вие споменахте и Латинска Америка, и ролята в регионалния контекст. Да не говорим за присъствието в Китай. Какво ще направите през юни до година, за да развивате всички тези отношения? Много е хубаво, че така се вълнувате и от Средиземноморието. Смятам, че е стратегическо това взаимоотношение от политическа гледна точка. Има една реплика, известна за това на кой да се обадят, когато търсят Европейския съюз. Ето това имаме нужда за да може да се оползотворят цялостно отношенията ни с САЩ. Скоро, може би преди година, година и половина, в Европа имаше една вълна от паника. САЩ ни изоставя, обръща се към Тихоокеанския басейн. След година отново говорим за това колко е важен Алианса, трансатлантическите отношения – а защото имаме проблем с сигурността на европейска територия. Смятам, че е важно да имаме зрели отношения с партньорите си. САЩ наистина се бяха обърнали малко към Тихоокеанския басейн, не трябваше да се паникьосваме. От друга страна обаче трябва да разберем, че трябва да работим заедно – Европейският съюз и САЩ заедно могат да работят в различни части на света, например, или да преодоляват големите предизвикателства, например, миграцията, климата, правата на човека и много други сектори, където е важно да работим с партньорите си. Можем да се борим заедно и с ебола. Това би било много полезно преговорите по трансатлантическо търговско инвестиционно споразумение. Обедена съм, че това може да бъде стратегически инструмент на външната политика, не само търговската политика. Разбираемо е, че има напрежение, защото искаме добро споразумение. Имаме нужда от достатъчно време, за да може това споразумение да бъде добро споразумение – приключим и времето, бих цитирала председателя Юнкер пред парламента в Страсбург. Ето в това трябва да вярвам. Едно добро споразумение с конкретни клаузи. И искам да кажа също така, че ще е полезно, ако парламента винаги да бъде напълно информиран за това, което се случва. Госпожа Риот Мари. Благодаря ви. Госпожо Могерини, четири от държавите в съвета за залива участват в инициатива, кое, нещо, което е важно по причините, които изтъкнахте. Но ме интересува вие как оценявате стратегическото партньорство в областта сигурност и отбрана, когато то е партньорство с страни от Близкия изток. Какво предвиждате тук като действие? Също времено имаме и важни търговски партньори. Европейския съюз винаги е имал добри двустранни отношения с страните от залива. Но вие как ще продължите работата по тези партньорства? И на второ място енергийната криза в Европа. Как ще развивате отношенията с тези страни, за да избегнете кризата? Благодаря ви. Участието на тези държави в коалицията не знам дали това е точния израз. Това не е точно военна коалиция, по-скоро става дума за страни, които се присъединяват към коалицията, но същевременно не са част от военните операции. Имаме и други случаи. Ето аз разговарях с генерал Алън в Ирак, който е съгласен с мен, че е много важно да има не само ефективни военни действия, но и всякакви други дейности, може да се работи на различни нива, най-вече финансовото, политическото, економическото, хуманитарната помощ. Участието на страните от залива е много важно, разбира се, и ние го оценяваме, тъй като ми се струва, че наистина можем да променим регионалната динамика. Нещо, което не се очертава веднага, тъй като разбира се, че ситуацията е трудна, всеки има различни интереси, но участието на тези страни в коалицията показва, че в крайна сметка това е проблем, пред който трябва да се изправят държавите именно от региона. И мисля, че това е много полезно, защото тук не говорим за Ирак 3 или за сблъсък на цивилизациите. Не става дума за противоречие между две култури или религии, не. В този случай ни обединява стратегията срещу тероризма. А за започването отново на партньорствата с страните от залива, прекъсната е ораторката. Тя обяснява, като италиански министр, аз също участвам в дискусии за тези партньорства, най-вече економически и търговски. И така останаха последни двама оратори. Първият от тях е Тонекелам. Госпожо Могерини, вие ме впечатлихте с искреното си желание да ръководите обща външна политика, но не ме убедихте как ще спрете господин Путин в реално време. Москва задава дневния ред, а ние реагираме. И не можем а, да а, спрем а, реставрацията, на която ставаме свидетели. Не, не трябва ли да се заклейми доктрината за защита на сънародниците в чужбина чрез военни действия? И по-нататък, за защитата на Украина. Как можем да откажем доставки на а, оръжие за страна, а, чиято сигурност е заплашена? Как можем да им откажем военни кораби, а, когато агресорът е толкова наблизо? Какво иначе означава солидарност? Благодаря. Thank you. Uh, I think Мисля, че не само аз, но и всички други, още от сама, самото начало на кризата, разбират колко е опасно да се изменят национални граници силово. И това е основата на всички решения, които вземахме напоследък. Няма никакви съмнения. Трябва да съм съвършено категорична. Дали по политически групи, дали в държавите членки, дали в личното си качество. Всички трябва да сме наясно, че анексирането на територията на чужда държава, промяната на границите, поддържането на войски на чужда територия категорично нарушава принципите на международното право. Това е основата на която е, изграждаме всички останали действия. Въпросът е как можем ефективно да сложим край на подобни опити. И на този въпрос би било полезно е, да се проведе задълбочена и плодотворна дискусия. На първо място с нашите приятели в Украина. За мен отправната точка е работата с украинците, защото те са на място те трябва да се справят с конфликта на тяхна територия и те са страната, на която помагаме да разработи стратегия да сложи край. Приели сме санкции. Имаха ли ефект тези санкции за руската економика? Да. Да. Мисля, че започна да изпитва последиците от тях руската економика. За економиката те са ефективни. Дали за вземането на политически е, решения в Русия са ефективни те, въпросът е открит. Мисля, че то е открит и за Украина. Но аз продължавам да твърдя. Трябва да продължим да работим за политическо решение. За мен отправната точка е да подкрепим усилията на президента Порошенко и с него да договорим стъпките, които ще се предприемат. Благодаря. Алоис Петърле. Добър вечер, госпожо кандидат комисар. Като последен оратор ми се иска не само да сте върховен представител, но и силен председател, извинете, представител и заместник председател. Споменахте Западните Балкани. Какви ще бъдат вашите приоритети, заедно с комисаря Хан, за да промените асиметричната картина на Балканите, е, що се отнася до европейската им бъдеще? Смятате ли, че Съюза трябва да е готов, когато страната кандидатка е готова? Какво ще кажете за Турция в този контекст? Споменахте Индия. Какво ще направите, за да задълбочите сътрудничеството с Индия? За мен то е изключително важно стратегически. Същото се отнася и до Япония. Благодаря. За Балканите, благодаря ви, че последния въпрос ми дава възможност да засегна Балканите. Не би било справедливо да имаме един приоритет на Балканите. Добавената стойност на европейската перспектива е регионалното измерение, както и взаимовръзките. По-лесно е да се отиде до Виена и Страсбург, от която и да е от тези страни, отколкото до съседна страна. И това е много странно. Самият регион не е интегриран вътре в себе си. Нямам основен приоритет, но имаме различни държави, които изискват различен подход. Първият ми приоритет е, е Босна и Херцеговина след изборите. Трябва да се прилага пакта за растеж и да има движение напред. Разговорите между Сърбия и Косово. Те продължават технически, но чисто политически членки, когато се появи правителство в Прищина, трябва да продължим. Албания е изключителен шанс за прилагане на реформи. Черна гора също е първ в списъка. Бивша Югославска република Македония по отношение на името. Политическата... Трябва, извинете, да намерим политическа воля да разрешаваме да разрешаваме подобни проблеми и този проблем конкретно. Говорих за Турция по-рано и в встъпителните се думи казах, че трябва да продължим разширяването към Турция. Трябва ли Съюза да е готов, когато държавите са готови? Смятам, че заедно трябва да бъдем готови. Истинското предизвикателство е тази политика наистина да подпомага реформите в страната. Не бива да ги гледаме от високо. В наш интерес е, дори преди техния, като значимост. Трябва да сме готови заедно. Благодаря. Thank you. Now... Благодаря. Госпожо Могерини, заключителни думи. Благодаря ви. Господин председател, Разбирам, че съм единствената всъщност, която не е предоставила писмен текст за увода си, нито на вас, нито на преводачите. Затова и ще бъда много кратка. Единствено ще отбележа, че наистина ви благодаря за тези три часа и половина, които ми отделихте за мен те бяха изключително ценни. Като част от подготовката за бъдещата ми работа, стига да вземете такова решение. Освен това, така разбирам по-добре вашите приоритети и гледни точки. Струва ми се също така, че потенциала ни да работим заедно е огромен. По отношение на бъдещите ми отношения с вашата комисия в парламента, нека също кажа няколко думи, макар че това е подробно обяснено в отговорите на писмените въпроси. Аз бих искала да идвам тук възможно най-често. Може, например, да се срещаме преди и след заседанията на външните министри. Много е важно заедно да обсъждаме приоритетите, да имаме общо разбиране и визия. Разбира се, като отчитаме, че институциите имат своите различни роли. Но за мен самата би било много ценно да мога да споделя идеите си с вас преди заседанията с външните министри и разбира се, чрез главния секретарят ще се докладват взетите решения. Знам, че също така ви притеснява достъпа до информация. Тук можем да работим прагматично и структурирано. Искам да кажа няколко думи и по въпроса е, за разпределението на ресорите между комисарите. Системата на заместник-председателите в комисията Юнкер. Имайте предвид, че нашата работа няма да се води от календара, а от съдържанието. Аз винаги ще бъда готова да подкрепям инициативи по посока на парламентарната дипломация. Правя го и сега. Но, разбира се, това трябва да е споделена задача. Стига да ме одобрите за върховен представител. Много е полезно да се обменят мнения с ръководителите на делегации. Като върховен представител аз ще продължа да насърчавам тази тенденция. Важно е да имаме тези връзки, да има достъпност. И да се намерят спойките между нас – Както казах и в началото, ми се струва, че това, което трябва да е в сърцевината на нашите дейности е работата на СВД и нейните цели. Накрая. Големи са предизвикателствата – Всъщност, след решението на Европейския съвет в края на месец август, аз веднага казах, и това беше първата ми реакция, че си давам сметка колко огромни са предизвикателствата. Сега виждам, че те са още по-големи от това, което съм очаквала. Но имаме пет години, през които можем да работим, освен това, очакванията са високи. Винаги в хода на работата можем да ги променим, но тръгваме с едни високи очаквания. И тук е много важно да работим в екип с всички, които представляват европейската общност. Да използваме добрите методи помежду си, да имаме наистина силна политическа воля. И ясно е, че разчитам на вашата подкрепа и на работата с вас в бъдеще. Не става дума за задължение, а по-скоро за политически интерес. Тъй като парламентът се вълнува от въпросите така, както и аз. Frau Mogherini, Kolleginnen und Kollegen. Госпожо Могерини, колеги, благодаря на всички. Мисля, че проведохме е, много е, подробна, много интересна дискусия. Чухме много експертни становища. Благодаря и за писмените ви отговори. Благодаря ви, е, госпожо Могерини, че се ангажирате да сътрудничите тясно с парламента и с нашата комисия. Парламентарния контрол, е, принципа на отчетност и отговорност има първостепенно значение. Консултацията по стратегическите разработки, по най-важните решения също могат да бъдат полезни, както и обмена на информация. като тук добавям и достъпа до класифицирана информация. Въпроси, които ще обсъдим. Вие е, говорихте и за структурата на СВД, въпрос от е, много голямо значение за нас, както и за успешното бъдещо сътрудничество съгласно споразуменията. Разбира се, трябва да е, се отработят някои подробности, е, да се уточнят инициативите. Възможността да се е, работи по третини, като че ли е най-добра, като се отчита и броя на командированите национални служители и броя на специалните представители на Европейския съюз в един комплексен структуриран подход. Огромен е броят на темите, по които можем да говорим по-подробно, но съм сигурен, че ще можем да постигнем голям напредък в взаимодействието между парламента, СВД и комисията. Вие знаете откъде може да се породи е, синергията в екипната работа. Подчертахте духа на екипност – в бъдещото си качество на заместник-председател на комисията. Добре разбирате какви са нашите ангажименти и а, колко усилия са необходими за постигане на резултати. Аз съм сигурен, че по въпросите на бюджетното обезпечаване трябва да спазваме изискванията на финансовия регламент. Трябва да а, помислим за оптималното използване на предоставените средства. Много по-дълъг е списъка на темите, а, по които говорихте и благодаря за всичко. Благодаря и на колегите, които участваха в толкова интензивната обмяна на мнения с тази благодарност изразявам и надежда, че ще можем да работим продуктивно и занапред в духа на сътрудничество. Утре сутринта имаме заседание в 8, бюрото в разширен състав в 9, за да уточним писмото за оценка. Благодаря още веднъж, госпожо Могери.